декларацията на съвета, на изявления на съвети и на комисията. А, също така а, помощта на беженците в Турция и а, на, а, омразата и а, агресията срещу беженците. И сега давам думата на господин Конерс. Госпожо председател, господин комисар, уважаеми евродепутат, искам да ви благодаря за възможността да обсъдя с вас днес след обед. Може би най- най-напрегнатия проблем в Европа да се намери ефективно, оперативно и общо решение да изградим доверието между нашите общества във връзка с кризата с бешенците и последиците за Европейския съюз по, по, по конкретно. Един милиард и 800 хиляди бежанци дойдоха в Европа, е, потока бежанци, загубата на живот и злоупотребите от контрабандистите, от е, трафикантите са голям проблем. Трябва да продължаваме да предоставяме обежище на хора, които наистина се нуждаят от помощ, но същевременно трябва да спираме хората, които са бреме. Трябва да покажем на нашето население, че този проблем ще се реши. Балканите са особено засегнати. Нито една държава сама не може да реши проблема. Само съчетанието на действия координирано може да доведе до управляване на ситуацията, необходими са общи европейски решения. Всички държави членки трябва да поемат отговорността. Казвали сме го и преди. Знаем, че времето изтича. Трябва да се справим с ситуацията по-добре защото е, потока на бежанци трябва да бъде намален. Следователно, Съветът настоява да управляваме ситуацията по-добре в самите държави членки, да прилагаме държа... решенията взети на по-високо равнище. Да, наистина трябва да работим за засилване на външните граници, да работим с Турция, да се спазват правилата, за да може регистрацията и връщането на неподходящите кандидати да бъде спазена. Част от от групата от незаконните мигранти нямат право на обежище. Трябва да започнем да използваме ползваме системата на релокация и да се насочим към основните причини. Има също така възможности за релокация. Всички всички е, места на тъй наречените горещи точки трябва да работят 100%. В Гърция работата работи добре с допълнителни локализации. Остават обаче проблеми. Е, приветстваме е, действията, които се предприемат от Гърция и Италия и от всички държави членки, които реагират бързо и положително о, по механизма за гражданска защита на Европейския съюз и чрез прилагането на релокализацията. По този въпрос някои държави пренасочват групи мигранти мигранти, обаче само 400 заявки са релокализирани, са пренасочени към други държави. Не е приемливо решенията, които са приемани от парламента и съвета да не се изпълняват. Трябва да се направи повече. В Гърция всичките държави трябва да участват с пренасочването. Председателството започна да работи и да обсъжда с всички държави членки, които изостават по, поетите ангажименти. Искам да подчертая също така и хуманитарната ситуация в Западните Балкани с падането на температурите. Трябва да се предприемат мерки, особено да се поеме ангажимента за подобряване на капацитета за приемане на мигранти в зимни условия. Това е за мигранти, които искат да продължат да пътуват на север. И ни обсъждаме с тези държави, за да предотвратим нещастия. След срещата на върха през декември ние сме ангажирани с запазването на външните граници на Шенген с цел да се управлява миграцията ефективно след молбата на съвета да се разглежда пакета предложения, председателството насрочи редица мерки на подготвителните органи с акцент върху предложенията за промяна в граничния кодекс на Шенген, правото на свободно движение и а, законодателните положения, свързани с външните граници. Раздели се работата между няколко органа на съвета, за да се ускори работата. А, държавите членки се ангажират с продуктивен дебат с цел постигане на резултати. Значителен напредък е постигнат Вътрешните министри на Европ... държавите членки на Европейския съюз обсъдиха на неофициална среща миналата седмица тези проблеми и се предвижда среща в началото на март. Очакваме плодотворно сътрудничество с парламента, защото тези предложения трябва да доведат колкото е възможно по-бързо решение. По Шенген, по повод на миграционните потоци, няколко държави временно са въвели граничен контрол Германия, Франция и така нататък. Това е в съответствие с шенгенското аки не се е намалил миграционния натиск. Задължително условие е външните условия да бъдат ефективно контролирани. Председателството е ангажирано за поддържането на интегритета на шенгенската система, тъй като това е едно от най-голямото постижение на европейската интеграция. Госпожи и господа, принципа на, е, е, е много важен постулат трябва да говорим за член 53 от Женевската конвенция от 53 година. Никоя договорна страна няма да връща бежанец по какъвто и да е начин в територии, където неговия живот може да бъде заплашен поради политически, религиозни или други принципи. Този принцип беше напълно интегриран в достиженията на Европейския съюз. Член 18 гарантира правото на обежище и в член 19.2. Член 78 на договор за функционирането на Европейския съюз предвижда обща система на убежище по Женевската компенсия и е, с, е, в съответствие с принципа на реформа. Ние споделяме същите а, загрижености, ние трябва да спазваме принципа в съответствие с поетите международни задължения. Що се отнася до безопасна страна по происход, а, това може да се прилага само тогава, когато а, търсещите обежище ще бъдат третирани според съответните принципи в а, страната си по происход би трябвало да се изготви списък на безопасни държави. Граничният кодекс на Шенген изисква международна защита и тя трябва да се прилага на вътрешните и на външните граници на Шенген. Ефективната политика на връщането е също така важна за политиката на миграцията. Съветът отчита значението на политиките за връщане на търсещи убежище в съответствие с достатъчно постиженията на европейското законодателство. Председателството беше много активно, работеше в много тясно сътрудничество, отчитайки достоинството на съответните хора. Горните принципи а, ще ни помогнат да подобрим функционирането на общата европейска система на обежище. Ще се започне а, новите предложения, регламент Дъблин, той ще бъде представен скоро. Тези предложения отчитат основополагащите принципи на политиката на ам, а, обежище, за да може системата за даване на обежище в държавите членки да бъде по-ефикасна. Всички държави членки имат общи ценности, е, гарантират граничния надзор да бъде независим от лицата, които търсят международна защита. Имаме е, така наречен стрес-тест, когато говорим за европейските ценности. Трябва да се съчетават тези принципи на всички е, етапи от пристигането на мигрантите, и определенето на правото им да останат в Европейския съюз. Необходимо е също така да се зачитат основните човешки права. Основните права на мигрантите са защита от расистски и други престъпления на омразата. Всички ние заклеймяваме актове на омраза и насилие срещу мигранти. времено трябва да отчитаме, че малки групи хора са отговорни за тези а, прояви. С, с а, растящия поток мигранти се повишава необходимостта да се гледа внимателно и сериозно на този проблем. Насилието никога не е отговор на проблемите. Трябва да се подобри борбата срещу престъпленията на омразата, особено по отношение на мигранти и да се осъществи е, сътрудничество между гражданското общество и е, правоприлагащите органи. Трябва да се обърне специално внимание на мигрантите, защото те не могат да се борят, ако са а, жертви на расистки или религиозни престъпления. Ние решихме да организираме една конференция заедно с съвета на Европа на основните европейски ценности, интеграционните проблеми. Това ще бъде също така обект на дебата и на съвета. Всички ние имаме задължение в това отношение. Търсещите обежище, мигрантите, държавите, оказващи обежище. Както казах, имаме в момента а, стрес-тест на всички тези проблеми. И накрая, през октомври, съветът заключи, че един от приоритетите във връзка с кризата с, с мигрантите, а, включително всякакви административни процедури, трябва да бъде насочено към защита на правата и интересите на децата. Тук а, подчертавам а, доклада на а, Европол, че поне 10 000 деца, непридружени деца и малолетни са изчезнали. Това е срамота. Трябва да направим нещо. А, наистина фактите трябва да се установят. Ако е вярно, мисълта ни а, ужасява. Професионални банди може да ги използват. Държавите членки трябва да си сътрудничат, за да не може деца да попадат в такива лица. Сега по отношение на възможностите за приемане на беженци в Турция и другаде. През през октомври и ноември 2015 година, вие си спомняте, че се ангажирахме да предоставим 3 милиарда допълнителни ресурси за а, си, сирийските беженци. Комисията в края на ноември 2015 година прие решение за създаване на инструмент в Турция, който да се, а, чрез който да се организира помощта на границите за беженците това ще бъде на сума 3 милиарда за 16 и 17 година. Общата сума е 9 милиарда. Така че това ще а, бъде бреме за другите програми. Очаквайки окончателното споразумение, държавите членки са дали около две трети от необходимата сума. Това ще бъде разпределено според брутния вътрешен продукт на държавите. За останалата част ще бъдат почерпен, ще бъдат почерпен от ресурсите на Европейския съюз. Различни аспекти, свързани с създаването на тези възможности за приемане на беженци. Всичко това е изключително важно, за да се гарантира инвестира финансовите усилия да бъдат наистина преведени в едни ефективни грижи за беженците. Ние ще ви информираме в Европейския парламент за напредъка. Може да разчитате, че ние сме ангажирани с провеждането на промените. Вече са взети решения и е много е важно сега тези решения да се приложат на практика. Благодаря. Давам думата на комисаря Аврамополос от името на Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, най-напред искам да ви благодаря, че давате възможност на Европейската комисия отново да обсъди с вас в пленарна зала въпроса, свързан с предизвикателствата от миграцията. Колкото по-скоро се справим с положението, на базата на двата принципа на споделена отговорност и солидарност, толкова по-добре ние като Европейски съюз ще можем да се справим. Докато всички чакат останалите да направят първата стъпка и докато някои продължават да действат, сякаш това ще изчезне от само себе си, ако се затворят дълго очите, тогава нещата могат само да се влушат. Един последователен, последователен подход на Европейския съюз, който да се приложи спешно, е единствения път, който остава. Следващата седмица в края на февруари на Европейския съвет комисията ще докладва за приоритетните действия, които са взети в рамките на Европейската програма за миграция. Ние ще бъдем откровени, ще бъдем обективни за малкия напредък, който се забелязва на място и какво трябва да се направи през едните дни и седмици. Това се отнася както за държавите членки, които са на предна линия, така и за всички останали както за външното и вътрешно измерение на политиката ни. От, по отношение на външното измерение, ние трябва да засилим сътрудничеството ни с трети държави, за да се справим с първо причините и за да се борим срещу каналджиите. Трябва да бъдат създадени безопасни маршрути на онези, които се нуждаят. Освен това, да се осигури връщане на онези, които нямат право да останат в Европа. Във вътрешен план имаме още по-дълъг списък на нещата, които трябва да се направят. Преместване, презаселване, горещи точки, връщане, съвместни операции на Frontex и EASO. Ние продължаваме да осигуряваме значителна финансова и оперативна помощ на държавите членки на предна линия. Но мащабите на проблема с Многото незаконни мигранти, които достигат Гърция и през Западните Балкани, продължава. Комисията полага максимални усилия, за да нормализира функционирането на Шенген и наред с това се подготвя за всякакви възможности. Но нека ясно да подчертая, не става дума за слагане край на Шенген, или за ограничаване на други държави. Днес аз излязох със съобщение за печата, посочвайки драматични цифри. 13 пъти повече хора са пресекли Средиземноморието през януари 2016 в сравнение с предходната година. 368 души са загинали само през първия месец на годината въпреки че много повече от тях е, хора бяха спасени чрез съвместните ни операции. Но всеки загубен човешки живот е, е един живот повече, който е загубен. Европейската хуманитарна традиция, с която трябва да се гордеем, трябва да се запази дори във времена на кризи. Спасяването на човешки живот, е, спазването на принципа за забрана на връщане не могат да бъдат обсъждани и поставени под въпрос. Днес комисията прие доклада за оценка на Шенген по отношение на Гърция след като получи позитивни сигнали. Това е класифициран документ. Той се основава на направени необявени предварително посещения през ноември 2015 година и беше оценено дейността на Гърция по отношение на управлението на външните граници. Гърция вече предприе мерки за да се справи с констатираните недостатъци и Европейската комисия продължава да оказва подкрепа на Гърция. Гърция няма да бъде оставена сама да се справя с предизвикателствата, предизвикани от миграционния натиск. Наред с това ние работим в тясно сътрудничество с Турция за да се сложи ред в миграционните потоци и да се сложи край на незаконната миграция в Егейско море чрез прилагането на плана за действие на Турция Европейския съюз. Първият заместник-председател на комисията Тимер Манс обсъди с турските ни партньори как да засилим сътрудничеството за борба срещу каналджиите, и да се справим с големия брой лица, които не са сирийци и които се опитват да достигнат до Европа. Нашите партньори също ни казаха, че се предвижда отваряне на някои сектори на пазара на труда в Турция за беженци. Ние работим с турските власти, за да можем да приложим на практика съществуващите споразумения, за да може в последствие цяло да се изпълни споразумението ни с Турция. Ние обсъждаме по какъв начин можем да преминем към системно връщане на тези мигранти, които нямат право да останат в Съюза. Нека да припомня, както ще подчертая комисаря Хан, че Турция прави невероятни усилия и тя осигурява подслон на 2,5 милиона беженци. Европейския съюз по ангажимент да осигури финансова помощ в размер на 3 милиарда евро за периода 2016-2017 за хуманитарна помощ, помощ за развитие, както и друга помощ за беженците и за приемащите ги общности. По-нататък е, ние е, трябва да имаме предвид също и Балканския маршрут през Западните Балкани. Ние провеждаме ежеседмични координационни срещи в комисията. Мигрантите трябва винаги да имат възможност да поискат международна закрила, но ако решат да не го направят или ако се установи, че те не се нуждаят от такава закрила, трябва бързо да бъдат връщани в държавите им на происход или в транзитните държави. Това ще се прави винаги, след като се провери дали това е в съответствие с принципа на забраната за връщане и на международното право. Забраната за връщане е основна гаранция. Това е правна гаранция и задължение към всеки един беженец. Но този принцип не е несъвместим с усилията ни да гарантираме по-ефикасно връщане на онези, които нямат право да останат в Съюза. Ние трябва системно и бързо да връщаме онези, които не се нуждаят от международна закрила. Ако искаме да имаме доверието на гражданите, и ако искаме да насочим вниманието си върху тези, които реално се нуждаят от помощ. Но трябва да направим и повече, за да създадем легални канали за защита на онези, които се нуждаят от закрила, чрез възможности за разселване. Колкото повече законни канали има, толкова по-малко ще се използват незаконните а, такива. Искам да се спра сега на нарастването на ксенофобията и расизма срещу мигрантите. Това е основното ми безпокойство. И аз не бях изненадан. Комисията безрезервно осъжда масовите сексуални посегателства срещу жени в Кьолн в новогодишната нощ. Но е твърде опростенческо да считаме, че всички беженци и мигранти са заплаха за обществения ни ред. Те не са такава заплаха. И онези, които бягат от ужаси, от война, заслужават нашето уважение повече от които и да е други, поради което ние силно заклеймяваме всякакви прояви на нетолерантност, включително подстрекателства за прояви на насилие срещу беженци. Ние трябва да засилим усилията ни в тази област. Европейският съюз е изправен пред безпредседентна криза. Ние или ще намерим решение заедно в съответствие с ценностите ни или няма да можем да се разпознаем и ще се върнем към минало, което никой не би искал да се повтори. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря. Сега започваме с дебата. Господин Вебер, НП. Пет минути. Уважаема госпожо председател, господин министър, господин еврокомисар, първо благодаря на комисията защото темите и законодателните предложения, които са пред нас, бяха представени много бързо от комисията. Споразумението с Турция, положението с трети държави, преразглеждането на Фронтекс, контингентите, това са много бързо подготвени от комисията документи. Нямаме проблем с идеите, наистина. Уважаеми колеги, изправени сме пред блокада, е, основно от съвета, отчасти и пред, пред Европейския парламент. Спомнете си е, разговора днес с естонския президент, когато стана дума за солидарност. Имаше аплодисменти от ляво и след това, когато той говореше, че трябва да защитим Европа, отдясно започнаха да го аплодират. И точно това ни е проблема. Изправени сме пред блокада. Сега най-сетне трябва да преодолеем тази блокада пред Европейския е, съвет. В, е, в, в Сирия умират стотици хиляди хора, тях 40 хиляди е, деца. Тогава и север, и юг, и изток, и запад на континента трябва да се изправи да помогне. 60 милиона души в света са, са бежанци. 60 милиона. Ясно е, че трябва да е, е, помислим, че и политиката на отворените врати, в която казваме елате всички, също не сработва. Най-сетне трябва да преодолеем блокадата и да не се боричкаме вътрешно въпросът е да разберем и обвържем двете неща. Какъв е залога? Залогът е огромен. И, е, е, и не Шенген, да, ако Европа не постигне съгласие, ще има все повече примери като шведския и датския, ще има повече гранични контроли, повече затваряне на граници. И за това става дума за дяволски много да преодолеем тази блокада. Най-сетне, уважаеми колеги е, през последното десетилетие ние решихме редица задачи. От конфронтация между изток и запад е, постигнахме обединение. Днес живеем в една отворена Европа, горе-долу се справихме с европейство, с финансовата криза, преодоляваме проблемите свързани с климатичните промени. Много можем да направим и ако си припомним как политиката на предишните поколения трябва да кажем на правителствените и държавни ръководители след две седмици, че би било исторически провал, ако сега не успеем заедно да извървим тази стъпка. Драги колеги, за нас като ЕНП три са основните честни отговора на тези въпроси. Първо, от една страна вече казах, защитата на границите. Ние очакваме това от Европейския съвет на охрана на границите и то да можем да казваме и не, когато идват хора, които не са бежанци и нямат визи. Второ, укрепване на нашите официални власти. Когато ръководителя на Фронтекс казва, че когато изпрати свои хора в е, Гърция няма достъп до Шенгенската информационна система, защото ние като законодатели сме казали, че Фронтекс няма достъп до ШИС, е, значи сме прекалили, да си го кажем направо. Трябва да вярваме на нашите официални органи. Защита на личните данни е за защита на гражданите, а не на престъпниците. И накрая, за Кълн. Е, ние казваме не на, всяка, на всяко насилие, включително срещу беженците тук. Но хора, които са дошли на гости, за които търсят закрила в, в, в своята страна, е, от тези хора се очаква да не злоупотребяват с правото си на гости да приемат законите на съответната страна. Мисля, че не искаме много и трябва ясно да кажем, ако някой не зачита културата и законите на държата, страната домакин, трябва да я напусне. Това очакват от нас гражданите и това трябва ясно да заявим в нашата дискусия. Благодаря. Сега от името на социал-демократите господин Питела. Благодаря, господин председател. Госпожо председател, извинете. Мисля, че трябва да кажем с, с много голяма загриженост, че в Европа веят лоши е, ветрове. Имаме неонацисти в Швеция и Германия. Има ужасни коментари от полицаи, които говорят, че трябва да се застрелват беженци, дори деца. Това е един вирус, който заразява Европа. Вируса на страха. Аз не мога да се съглася с теорията за моркова и тоягата, когато говорим за беженци. Не трябва да има нито морков, нито тояга. Трябва да ги приемаме. Те не са тук, за да разрушат живота ни. Те са хора, които бягат от същите опасности, които могат да ни засегнат и нас. Те бягат от война, те бягат от различни злоупотреби с Шенген, с човешкия живот, неспособност да се предостави е, хуманитарна закрила. Тук, в тази зала, ние трябва да говорим за ценности, а, общностни ценности. Ако няма ценности, няма общност, няма смисъл да има европейски институции, без които да не са основани на ценностите на Европейския съюз. Именно за това чухме тези речи от министър, от комисара а, говори се за тези 10 000 деца. Как е възможно никой да не споменава тях? Какви са опасностите, които се причиняват от а, това, тези явления? Това връзва ръцете на ръководителите на държавите. Ние знаем какви са проблемите. Съгласни сме с господин Вебер за засилването на контрола на външните граници и идентифицирането на хората какво ни пречи да въведем тази система. Това е страха, масовия страх, който се промъква в целия ни континент от няколко месеца. И това е опасността, която ще разруши Европейския съюз. Аз днес ще говоря само за ценности, защото това е от ключово значение. Иначе няма да можем да решим никакъв проблем. Трябва да можем да кажем на държавните и правителствени ръководители. Не се страхувайте, няма да загубите гласове, няма да загубите консенсус. Трябва да покажете, че системата работи и може да работи. Бъдете внимателни. Това не е нещо, което може да се реши за няколко месеца. Източна Европа изпитва потоци мигранти. Финландия ще има нови потоци мигранти през пролета. Трябва да въведем системата, защото ако не го направим, ще паднем. Аз няма да говоря за един приоритет, който да бъде по, поставен по-високо от друг. Ще говоря само за споделените ни ценности. Това, което ни прави членове на Европейския съюз. От групата на ЕКР господин Камал. Благодаря. Още един дебат за беженската иммиграционна криза. Нов сезон. Ние очакваме пролета. И обикновено тя е свързана с оптимизъм, а сега се превръща в сезон на безпокойството. Защото ще стане по-лесно пресичането на Средоземноморието и кризата може да достигне епични пропорции. Някои казват, че Европейският съюз трябва да поеме контрола по границите, други са против, трети превръщат Европа в крепост, затваряйки границите си. Ние трябва да спрем с поляризацията и да се заемем с решаването на проблемите. Господин Верховщад каза в медиите и се позова наказаното от членове на моята група. Ние ще разгледаме тези коментари в моята група, но аз съм обезпокоен, че вие се опитвате да правите политически изявления, вместо да се насочите към решението на проблемето. Моята група е последователна по въпроса. Ние разполагаме само с няколко седмици, за да помогнем на онези, които се нуждаят от помощ и да спечелим доверието на гражданите ни. Но трябва да имаме твърди, ясни правила и те да се спазват. Трябва да се защити Шенген, външните граници на Съюза. Ако държавите членки не могат да се справят с това, трябва да им предложим помощ чрез Frontex, но не можем да им налагаме на демократично избраните правителства такава помощ, а, защото а, е необходимо да се спазват правилата. Ако не спазвате тези от Дъблин и Шенген, очевидно трябва да има намеса. Какво може да се направи за Турция, която в момента изпитва сериозни затруднения и се превръща в транзитна държава, а Пакистан които не приемат обратно онези, които се връщат. Дъблинският регламент е ясен. В повечето случаи първата безопасна държава е тази, където търсещите обежие трябва да подадат молбите си. Но Дъблин се проваля, тъй като има а, хора, които не само търсят а, да се спасят от преследване, но и защото търсят по-добри економически възможности. Но Дъблин не трябва да се пренаписва изцяло, просто трябва да задейства по-добре и тези бежанци да могат да останат в държавите, които им предлагат убежище. Нека да насочим вниманието си върху истинските беженци, да видим кои държави могат да приемат беженци и колко е, наброи. Нека да не им го налагаме. Унези, които не могат да приемат е, беженци, могат е, да осигурят финансова или пък е, логистична помощ, да предложат персонал. Те не могат просто да се измият ръцете от проблема и да очакват, че останалите ще покрият всичко. И така, нека да не забравяме за Италия и за Малта, да не ги оставяме сами на себе си. В е, Европа имаме винаги големи планове, но сега са необходими действия, за да се осигурят ресурси, да се спазва законодателството, да има политическа воля. Така че нека да не се стремим към изцяло при написване на правилата, да прилагаме онези, които вече имаме, нека да стабилизираме кризата и да насочим вниманието си върху подкрепа на онези, които действително се нуждаят от помощ и които действително бягат от война и от преследване. И това да бъде наша цел и в средносрочен и дългосрочен план. Благодаря от името на Алда. Има думата господин Ферховщад. Благодаря преди всичко. Благодаря на господин Кундър, защото той е, обясни, оправда е, казаното от председател на вашата партия господин Самсон, прие предложи план. Е, вие го оборихте, за което много се радвам. Вие не, не го казахте изрично, но вие за, отстоявате принципа на нон-рефулман и правото на всеки беженец да бъде третиран отделно, а не като част от колективно върната група от хора. Благодаря, господин Камал. Вие ме атакувахте преди да съм си отворил устата. Хубаво. Малко ме разочаровате. Вие казвате това, което каза председателката на ФД. Това е срам за Европейския съюз да поискаме от хората да спрем, спрат бежанците. И ние казвате, ще разгледаме това становище. Нищо подобно. Трябва да отхвърлите, да заклеймите подобно изказване. И третото, което искам да кажа господин Аврамополос и господин министър е за съдържанието. Мисля, че не вървим по верния път. Няма да разрешим всички проблеми, с които сме се захванали, защото не може, не става. Комисията казва, да, гърците се подобрявате. Вижте собствената си оценка оценка на комисията. Три дни Комисията представи анализ за граничния контрол на гръцко-турската граница. Не се получава. Там има хиляди млади бежанци, които не, са, които не могат да се регистрират. Затова и Европол прави анализ. Те нямат подходящи условия, не се прави разлика между економически мигранти и бежанци. Въобще не се получава. Така че нашето предложение е много Просто използвайте седми, се, да позовете се на член 78 от договора. Той ви дава право да вземете спешни мерки и да поемете границите, да създадете корпус за бързо реагиране е, и да бъдат изпратени хора там. Е, Европа трябва да свърши тази работа. Няма какво да си говорим за препоръки и за подобрение. След три месеца ще се види. Три месеца, значи отново 300 хиляди души, в които ще дойдат Гърция. Не, не може така. Използвайте член 78 от договора. И това е мнози... Е, въпрос, който трябва да бъде решен в съвета с пълно мнозинство на 18 договори. Вместо да се занимавате с господин Камерън и исканията към британското правителство. Това трябва да сторите. Не го ли сторите бъркотия историята ще продължава. Европа трябва да организира тези центрове за приемане на гръцките граници заедно с гръцките власти. Не говорим за вашия суверенитет, това е европейски суверенитет. И второ, какво друго, което трябва да направят комисията и съвета на 18. ти Подобрете условията в беженските лагерите тези хора живеят със 7 долара на месец. Как да нахранят децата си, как да се облечете и обуете. За 7 долара, вместо да давате 3 милиарда на Ердоган, използвайте тези пари за организиране и предоставяне на помощ на място. Как могат оне? И аз съм убеден, че ако те получават не 7, 70, 80, 200 долара на месец за семейство, те ще се организират хората нямат най-елементарни средства, парични средства да си купят домашна посуда, дрехи и обувки. Това е второто. Използвате 3 милиарда не за турското правителство, а да помогнете на самите беженски лагери в Турция, Йордания, Ливан. Е, това са е, решението, които трябва да се вземат. Играта ще се промени не като се чака нов съвет, който през март ще реши не знам какво. Сега, на 18 и сега или никога, можете да промените тази криза и съм убеден, че Европа ще успее. Не слушайте държавите членки. Те могат да говорят каквото искат след това, ще кажат, ще променим това законодателство и онова. Не държавите членки. Европа трябва да покаже, че е способна да го стори. И да го стори. E, от името на ГУЕ, e, господин Папа Димолис. Микрофон, моля. Благодаря, госпожо председател. Управлението на кризата с мигрантите, е, е, господин министър, господин Еврамополос, изисква засилено сътрудничество от Европейския съюз, не само Европа, която може да вземе решения както с общата селско-стопанска политика, която решава проблемите на кризата. Една Европа, която е подписала конвенцията на ООН няма никаква, никакво право да се върне в лоното на расизма и ксенофобията. Гърция и Италия имат нужда от повече европейска солидарност, за да може да контролират външните граници. Не трябва да се използва те като изкупителна жертва. Това е твърде просто. Всеки може да се намери в позицията на Гърция. Всички биха били изправени през същите проблеми. Това, което казва Фабрис, генералният директор на Фронтекс, трябва е, оздравяване. Европа е, е, има а, случаи, в които хлебари в Корсика дават а, храна на а, беженците. А, това, са, а, това е Европа, а не хора, които искат да стрелят срещу беженците или фашисти или хората, които реагираха в гарата, както в гарата в Кълн. Говори се за с разграждането на системата Шенген. Необходимо е също така да се върне, а, а, ако се върне контрола на границите в Европа, това ще бъде катастрофа за Европа. Взе се решение да се а, възстановят, да се върнат 168 хиляди жители, но колко са върнати? 400. Е, в Гърция е постигнал значителен напредък след ноември и ние сме убедени, че ще можем да изпълним изпълнение, да, ангажиментите пъти от нашата страна, но вие и комисията трябва да изпълните вашите ангажименти, за да може да имаме по-демократична, по-ефикасна Европа, която да може да реши проблемите на беженците. Това не е гръцки или, или италиански проблем, това е европейски проблем. Не искаме да се върнем към ксенофобията. Госпожи и господа, драги госпожо председател, искам да започна с нещо хубаво след всичко казано до сега. Не само у нас в Германия, не само в мой избирателен окръг, но и на гръцките острови в Унгария, Стокхолм, Великобритания и Франция. Десетки хиляди граждани работят доброволно за преодоляване така наречената бежанска криза. Това, което започна с решението на Ангела Меркел през септември, според мен е, доведе до е, постигането, до израждането на европейското гражданско общество, за което до сега само говорим. Е, и те работят, колега Вебер, те всички знаят какви са проблемите, но работят, защото искат да разрешат този проблем. Не се крият. Те буквално преместват планини и това е явление, което, е, който забелязвам във всеки дебат. Е, че това гражданско общество без всякакъв патос постига толкова много, докато политическите дебати така преливат от патос, но особено Европейския съвет и е, точно тези граждани е, го възприемат като плашещо, Европейския съвет се превръща все повече в един форум, в който хората бягат от отговорност. Преди следващото заседание на Европейския съвет за това трябва да поговорите, защото това е предателство спрямо гражданското общество. И със всеки ден то става все по-тежко. През септември миналата година се изненадахме от решението на Ангела Меркел. Това е едно. Но от друга страна, с това решение Европейският съюз навлезе в нов етап. Ние престанахме да се крием от проблемите около нас кризата извън Европейския съюз на изток и на юг, тя няма да се разреши споразумението от Минск само намеква за това какво ни предстои в преговорите с Сирия. Затова ние като европейци трябва да се подготвим тези проблеми, които ги обсъждаме като спешни, да бъдат на нашето внимание дълго време. Ние, нашата политическа група пледира пред Европейския съвет да се ориентира към четири важни стъпки и да пристъпи към действие, да да има съответствие между думи и дела, за да убедим от една страна европейските граждани и второ хората, страдащи от кризата извън Европейския съюз, че можем да постигнем нещо но нуждаем се от сериозно решение за ресетълмент заедно с ООН в Европа. Стига думи, нека действаме. Убедени сме, че инвестиции като обсъжданите средства за Турция трябва да бъдат още по-щедри. Казаното от господин Ферховстат е вярно. Не може просто да поддържаме бежанците живи. Те се нуждаят от живот, за да, да им предложим нещо, което ги е прогони, което те не намират в родните си места. Това е решението. Убедени сме, че разпределението на бежанците в Европейския съюз трябва да стане солидарно ви очакваме от съвета да направи нещо. В противен случай няма да отбележим напредък. И четвърто – границите. И ние сме за това границите да се управляват по-добре. И ние сме за това в Гърция да се поеме заедно с гръцките власти европейска отговорност. Но ние знаем, че тези външни граници не могат да бъдат херметизирани. Ужасени сме, че се обсъждат възможности за стрелба по границите и точно в Германия. И тук ние търсим предизвикателството с онези, които от десния спектър само използват Шенген и бежанците, за да разрушат устоите на европейската интеграция. Защото преодоляването на границите беше преодоляване на войната и опустошението. Върнем ли границите, ще се върнем към разрушенията от миналия век а Европейския съюз, съюз трябва да се изправи срещу това. Благодаря. Прескочихте времето си, но все пак госпожа Ферара има думата сега. Колеги, управлението на европейско ниво на процеса на миграция е пълен провал. Това е сериозно предизвикателство, предизвикателство и за оцеляването на тези хора. Ние им обръщаме гръб. Ние трябва да проявим солидарност, международна сплотеност. А действаме с затворени очи, въобще не мислиме и за причините. Кои са причините за това явление? Големите европейски страни до някъде допринасят за проблема, защото те подкрепят правителства в страните, които, отговарят, е, които са отговорни за миграцията. Ние трябва да действаме за преодоляване на причините, както каза господин Питела. Трябва да се обърнем към своите ценности. Какво прави италианското правителство, например? Какво е, прави да не стигат оръжия до Саудитска Арабия, които после се озовават в Сирия? Оттам тръгва миграцията. Италия, заедно с другите страни, които са отговорни за продажбата на оръжия, са отговорни и за всичко случващо се в тази нелепа игра. Економическите интереси на компаниите се защитават, а не е, правото на, основни, на, на живот и основните права на хората. И след това казваме на гражданите, че правителствата се грижат за тях, че Шенген се използва за да се защити сигурността на обществото. Но всичко това ще се отрази и на единния пазар и затова сега искат да се създаде и мини Шенген. Сега ще даваме 3 милиарда на Турция, макар че сме напълно наясно как се нарушават човешките права там така си изнасяме отговорността в друга страна. И е, всички тези, които дрънкат оръжие, трябва просто да престанат да, с търговията, да се обърнем към економическите политики, да преразгледаме регламента от Дъблин и да имаме обща политика за миграция между всички 28 страни. Госпожа Мейер. Благодаря. Европа бива заляна от, залята от вълни мигранти. Европейските елити на всяка цена искат да запазят мечтата за Европейски съюз без граници, но сме свидетели на кошмар. Защото през 2016 година ще имаме свободно движение на, само на терористи а, и хора с Калачников в, в ръцете. А, те идват, прекусяват морето, за да получат а, безплатни а, помощи, квартири, какво ли не. А, трябва да си отворим очите за това, което става в Европа. Шенген е един провал. А, трябва да се вслушаме в гласа на европейските народи и какво те мислят за политиката на отворени граници. А, холандското председателство да затвори границите а, и да мисли за нашето бъдеще. Господин Голниш. Благодаря, госпожо председател. Причините са напълно известни. Първо, дезорганизацията, съревнованието на Запада с Штатите, Сирия, Ливия и така нататък. После празните фрази на Европейския съюз и на някои страни членки. Те не престават да е, говорят, че по чисто идеологически и политически е, причини да призовават мигранти в Европа. Прослушаха ето госпожа Меркел. Виждаме сега и какво говори господин Питела. Обаче тези колеги, които говорят тия неща и госпожа Харм също се връщат в собствените си страни и виждат какво се случва, ще почнат да викат полицията и, не мож... и ще си затварят с две брави вратите. Така че е, това е една пълен произвол в Европейския съюз. Е, само си говориме, защитаваме някакви теории, но тези, които нямат право да бъдат политически беженци, е, трябва да се върнат. И вие го знаете много добре. Те са по-голямата част от бежанците. А вие какво казвате? А, така ли? Колко интересно. Ами в е, Франция бе доказано съвсем ясно от съответните власти, че 95% от искащите убежище, е, след като години се разглеждат е, молбите им, те почват да те не заслужават убежище, после почват да обжалват, после се тръгват да бъдат връщани, първо се стига до френската, до белгийската граница, после те отново идват. Тоест пълен абсурд е. Трябва да е ясно кои са безопасните страни. Не можем непрекъснато да се позоваваме на 33 член от Виенската конвенция за хора, които идват от безопасни среди. Това си е, страни. Това си е чиста економическа миграция. Две минути и 30 за следващия оратор. Господин Гонсалес Понс. Мога да повторя онова, което казах през декември, октомври, ноември и септември. Европейският парламент не отчита настъпилите междувременно промени. Сега просто загинаха повече хора, отколкото през последните 4-5 месеца на миналата година. Само през януари 30 000 души навлязоха на територията на Европейския съюз. Днес няма да можем да решим каквото и да било. Гражданите, че единствено и само говорим. Дори не можем да говорим, не можем да разискваме, защото постоянно повтаряме едно и също. Все още има много какво да се направи. Има много действия, които все още не са приключени. Така, например, все още не сме създали новата Европейска агенция за гранична охрана. Не знаем също така как ще финансираме инструмента за подпомагане на беженците в Турция. А ако не направим нещо за Турция, как ще решим проблема с беженците? Премахнахме границите между отделните държави членки, но всяка една прилага своя иммиграционна политика. Няма общо европейска такава все още не сме постигнали консенсус за това, че онези, които искат да споделят нашите блага, трябва да споделят и нашите ценности. Също трябва да проявяват търпимост, подобно на нас. Също трябва да спазват принципа на равнопоставеност между половете. Не можем просто да чакаме да постигнем резултати. Ако искаме резултати, трябва да се справим с първопричините. Не е вярно, че Франция и Белгия трябва да направят нещо за границите си. Гърция трябва да направи нещо за границите си. Проблемът засяга всички ни, затова и трябва да го решим заедно. В противен случай държавите просто ще се крият зад границите си. Не е вярно, че онези, които идват на наша територия, искат да живеят живота, който живеем ние. Стремят се само към нашия по-висок стандарт. Тези хора бягат от войни. Трябва да сложим край на тези войни. В противен случай ще загинат милиони души. Европа се проваля не заради беженската криза. Проваляме се, защото се провалят някои наши политики. Трябва да покажем, че сме в състояние да се изправим пред реалните проблеми. В противен случай Европа ще ни се изплъзне поради популистските политики. Господин Гонсалес Понс, синя карта, ще отговорите ни на въпроса? Имате думата за 30 секунди. Господин Фронзолик, не смятате ли, че европейските граждани очакват от институциите на Европейския съюз най-накрая да вземат решения? да престанат само да говорят за миграционната криза. Не смятате ли, че институциите на Европейския съюз трябва да направят нещо и по отношение на арабските страни, на мюсюлманските държави, на страните от Персийския залив? Тези държави също трябва да приемат бежанци. Господин Гонсалес Понс. Скъпи колега, според мен европейските институции вземат решения. Държавите членки трябва да прилагат тези решения. Хората не си избират да са бежанци. Те бягат, за да спасят живота си. Бягат, когато нямат друг избор. Мисля, че комисията още от самото начало на мандата си осъзнаваше това. Госпожа Файон. Видно вече европейцо е страх заради... Благодаря, е, госпожо председател. Все по-голям брой европейци се боят от е, мигрантската криза. Над 2000 е, влизат всеки ден в Европа. Какво ще стане от тук нататък? какво ще стане с нестабилните Западни Балкани. Те прекусяват Словения, отиват от там нататък в Западна Европа. Механизмите за презаселване не работят. Нито пък планът за действие, за който бе постигнато споразумение с Турция. Не може да очакваме мир в скоро време в Близкият изток. Последният, много страскащ доклад на Европол, казва, че 10 000 непридружени деца са изчезнали в Европа. Хиляди такива има в Швеция. Какво ще стане с тези деца? Става дума за деца. Необходимо е незабавно действие. Европа не съумява да управлява кризата с миграцията. Само как, в момента има само милиони и половина емигранти в една територия с 500, 000, 500 милиона жители. Необходимо е лидерство, необходими са решения, необходима е нова фаза в развитието на Европа. Европа, която трябва да действа прозрачно. А сега тя затваря вратите си за онези, които търсят нейната помощ. Господин Кирк, две минути. Госпожо председател, господин министр, госпожо комисар, много просто е посланието ми в сложна ситуация. Правилата трябва да се прилагат и прилагането ми трябва да е приоритет. Настоящите системи са парализирани от бездействие и от е, решения вземани и вход. Време е тези, които искат да влязат в Европа, да бъдат посрещани с една справедлива и твърда система. Когато започнем да прилагаме принципите, зад които засъздаваме, те ще сработат. Не можем да търсиме магически решения, защото нещата ще се развиват абсолютно неконтролирано. В момента всичко се развива хаотично. Трябва да има ясни изисквания за всички, които искат да останат в Европа. Европа трябва да пази външните си граници и е, който има нужда, всяка държава трябва да приеме помощ от Frontex. Молбите за обежище трябва да се е, обработват достатъчно бързо, да не се сблъскват с е, пречките, с които се сблъскат в момента. Страните членки трябва да имат и съответните средства. А дори да се преразгледа регламента от Даблин, трябва той да запази основните си принципи. Ако страните не могат да контролират външните си граници, ако не могат да предоставят хуманни условия, тогава нека да преразгледаме и Шенген. Е, смятам, че имаме всички инструменти, които са необходими, само трябва да ги прилагаме с смелост и е, решителност. И ако мога да отговоря на господин Верховщад, господин Верховщад не бива да бъдете лицемер. Вие осъждате друга група политическа и нейното лицемерие. Но не следва да го правите, освен ако не осъдите и поведението от вашите членове в Комисията по граждански свободи, когато е, те, е, той обиди заместник-председателя на комисията от НП. Та подредете си първо къщата, собствената къща, господин Верховсът, преди да получавате другите. Господин Лансдорф има думата. микро, micro, Ah, Госпожи и господа, изправени сме пред много тежка криза. Тази криза изисква от нас големи усилия. Европейските граждани искат от нас решения, искат Европа да престане да бяга от отговорност. Съветът по впечатляващ начин ни показа в какво се състои бягането от отговорността. Съветът заяви, че вече бяха взети решения, които сега трябва да бъдат приложени. Едно от тези решения бе да се проведат няколко срещи на компетентните, отговарящи за подготовката органи, с цел проверка на съдържанието на някои от документите на комисията. Госпожи и господа, ако работим с този темп, ако проявяваме такава нагласа, няма да се справим с, с кризата. Крайно време е държавите членки да поемат своята част от отговорността. Нека съветът окаже натиск върху тях. Скандално е онова, което става в държавите членки. Да, в в Гърция са преместени едва 400 от 160 хиляди беженци, за които бе постигната договореност. Голямата коалиция в Германия единствено и само спори. Немските граждани са с впечатлението, че държавата се проваля. Гражданите се страхуват. Страхът буквално ги влудява. Затова най-накрая трябва да се справим с тази криза. Трябва да създадем общо европейска гранична охрана, общо европейска брегова охрана. Трябва да задействаме процедурата по член 78, да прилагаме общо европейска миграционна политика, да финансираме Световната продоволствена програма на ООН и да предприемем още редица други действия. Моля, направете нещо. Председателката, господин Ламсторф, прекалено бързо говорихте. Госпожа Ернст, благодаря. Трябва по-добре да охраняваме външните си граници. Гърция има над 13 000 км синя граница. Има и стотици по-малки острови. И като се има предвид това, искам да ви запитам какво разбирате под по-добра охрана на външните граници? Какво очаквате от Гърция да предприеме? Гърците в момента спасяват хиляди бежанци, а повечето държави членки не проявяват никаква солидарност спрямо тях. Какво да направят гърците? Да качат бежанците обратно в лодките и да ги изпратят отново в открито море ли? Или пък направо да ги изпратят обратно в Алепо? Какво разбирате под по-добра охрана на границите? Това, което разбирате вие под това, ме плаши, защото ще доведе до още по-голяма загуба на човешки живот. Това, което разбирате вие под това, не се отличава от позицията на альтернатива за Германия в Германия. Тази партия настоява за използването на огнестрелно оръжие по границите. Не бива да обявяваме война на беженците. Престъпно е това. Ясно трябва да заявим и още нещо. Десните в Европа надигат глава. Извършват се актове на насилие спрямо беженците в Европа. И тези тези явления си имат своите първопричини, а именно, че тук в Европейския парламент не сме заявили ясно, че насилието спрямо беженци е престъпление. Не бива да допускаме изтезаването на беженци в България. Не бива да допускаме езика на омразата в държавите членки. Не бива да допускаме подпалвачеството в центрове за настаняване на беженци в Германия. Съжалявам, председателката прекъсва ораторката. Госпожа Саржентини. Съжалявам, госпожо Енс, но си надвишихте времето за изказване. Госпожа Саржентини за една минута. Благодаря, госпожо председател. имаме възможност сега да получим а, обяснения, имахме възможност да получим обяснение от господин Тимерманс, първи заместник председател на Европейския. Едно интервю, в едно интервю той казва, че 60% от мигрантите, които идват в Европейския съюз, не са бежанци, а економически иммигранти. Същевременно Фронтекс, Върховният комисар на ООН е за бежанците, а и вашата информация, информация отхвърля тези цифри. А, обаче по този въпрос се мълчи. Но докато той си мълчи, той бива цитиран навсякъде. И подкрепата за иммигрантите в Холандия, пък и в целия Европейски съюз страда. Въпросът е, какво, на какво се основава изказването от господин Тимерман? Това официална позиция ли е или не? Господин Натълс, две минути. Благодаря. Мисля, че всички сме на едно мнение. Кризата с мигрантите от миналата година е най-голямата катастрофа, която е, се случва в Европа в нейната история. Всъщност, е, мога да кажа, че това поставя под въпрос самото съществуване на нашия проект. И е, Нашите действия всъщност породиха този е, проблем, когато шведското правителство извърши културно самоубийство, както и канцлерката Меркел, защото поканиха бежанците да дойдат там и беше ясно какво ще се случи. Те започнаха да е, идват е, в, огромни, е, в огромен брой. Е, те сега умират по морето, страните членки са принудени да се справят, Шенген ще се срине и това ще е отлична възможност за ислямските фундаменталисти да се появят на нашия континент. Естествено, че е необходимо да направим обратен завой. Е, това направиха и германците, и шведите по някакъв начин. А сега се сблъскваме с още по-голяма криза, защото сега идват десетки пъти повече бежанци от е, Близкия изток, от е, Северна Африка и всичко излиза извън а, нормалните размери. Какво прави Европейския съюз, за да реши проблема? Едно и също. Още повече отстъпки, още повече работа на европейско ниво, още повече мизерия, не само за мигрантите, но и собствените граждани на Европейския съюз. Трябва да спрем тази лудост, дами и госпожа. И въпросът е да не продължаваме да правим същото отново и отново, да сложим и ефективен контрол на границите, така както направиха австралийците. А за да постигне това Обединеното кралство, ние трябва да излезем от този съюз и се надяваме това да се случи с референдума. Благодаря. Господин Нотал, имате зелена, синя карта от господин Донано. Ако обичате, говорете в микрофона. Смятате ли, че емигрантите са чакали разрешението на госпожа Меркел, за да тръгнат от там, откъдето са тръгнали да терени преследвания? Смятате ли, че това са търсили разрешението на Меркел? Да, да, мисля, че когато Ангела Меркел каза, че Германия ще приеме всеки, който може да докаже, че е сириец, огромен брой хора пристигнаха там и за това се продават сега в Турция на черно за по 500 долара фалшиви сирийски паспорти. И те идват с фалшиви паспорти, казват, че са сирийци, Германия ги приема. Е, това застрашава е, живота на е, гражданите в Германия. Знаете какво се случи в Кьон, и ви казвам, че това ще се случи по целия ни континент. Господин Фонтана. Грация, президенте. Благодаря, госпожо председател. Вече две години изминаха, откак се занимаваме с този проблем. Чухме много предложения от Европейската комисия, от други страни, как да решим проблема. Какво става ясно, включително и от днешния дебат? Че има два различни възгледа към проблема. Единият е чисто идеологически. Всички казват, че тези хора казват са чудесни, беженците са прекрасни хора, нека да ги приветстваме и приемем. В моя роден град, Двама беженци бяха настанени в хотел и сега те учат в курсове, нещо, което италянските граждани не биха имали нищо против да им бъде предложено. Но това няма да реши проблемите. Но какво ме удивлява? като че ли а, не се проявява кой знае какъв интерес към реалността. 10 000 деца са изчезнали, мафията се възползва от това положение или виждаме какво стана миналата седмица в а, Италия. Бяха арестувани хора за а, а, трафик на дрога, а, които претендираха, че са беженци. Като че ли в Европейския съюз няма интерес, не се проявява интерес да се заявят вишегласно тези факти. А, може би тук става дума за някакви интереси, които а, не се казват гласно. Господин Корвин Мике, хората заслужават да получат обежище, но в първата страна, на чиято територия се озуват където животът им вече не е изложен на риск. Жената в Берлин предложи на хората, навлизащи на наша територия, много притопивки. Дали го направи от глупост, не знам. Като че ли целта е тук, на нашия континент, да се установят роби и да се изнесат европейците – Положението ни е подобно на положението, в което се намираше Китай преди години. Ако се снемат пръстови отпечатъци на децата, тук мисля, че ще изчезват по-малко деца бежанци. Госпожа Холмайер. За съжаление не можах веднага да започна, госпожо председател. Госпожо председател, уважаеми колеги, добре дошли на господин комисаря и на господин представителя на съвет. Госпожа Енст зададе въпрос какво следва да направи Гърция? Гърция най-накрая трябва да си сътрудничи с Фронтекс, с ЕАЗО. Трябва най-накрая да гарантира изцяло прозрачен процес по регистриране. Най-накрая Гърция трябва да прояви готовност да работи заедно с държавите членки. Не бива да гледа на себе си само като на страна на транзит и да пуска бежанците свободно да преминават през нейната територия. Държавите членки в замяна трябва да са готови да приемат бежанци. Не бива да смятат, че Гърция трябва да понесе цялата отговорност и само тя да приема бежанци. Така бихме проявили истинско европейско единение, бихме установили истинско европейско сътрудничество. Очаквам, освен това, да проявим готовност да хвърлим поглед и по-далеч в бъдещето, Например, като дадем възможности за презаселване и извън Европейския съюз. Единствено, ако трети страни на африканския континент и в Близкия изток проявят готовност също да приемат бежанци, ще можем да дадем възможност на повече хора да живеят в сигурност, ще можем да приемем повече хора и на наша територия. Ако искаме да намалим броя на беженците тук, то ще трябва да мислим не само за Европейския съюз, но и за Африканския континент. Председателката. Госпожо Холмайер, можете да останете права. Две сини карти за вас. Въпрос на госпожа Грапини и на госпожа Ернст. Госпожа Грапини, благодаря, госпожо председател. Скъпа колега, Изслушах изложението на представителя на съвета и на господин комисаря. Те говориха за мигранти, които нямат право на обежище. Мина вече толкова много време. Не би ли следвало най-накрая да въведем ясни правила, които да въжат за всички правителства, така че държавите членки да знаят какво да правят с пристигащите тук хора. Някои от тях пристигат тук, защото нямат пари, а други, защото бягат от военни конфликти. Госпожо Холмайер, имате думата. Трябва да правим ясна разлика между онези, които имат право на обежище, които трябва да бъдат прияти тук по хуманитарни съображения, защото има опасност за живота им, и онези, които се стремят към по-добро бъдеще, економическите мигранти. Втората група трябва да спазва законите на съответните държави членки. Тя не може да се ползва от придобивките по хуманитарното право. Економическите мигранти трябва да бъдат върнати, защото не могат да търсят убежище тук. Те трябва да спазват законите на съответните европейски държави. Председателят, втората синя карта, госпожа Ернст. Госпожо Ернст, имате думата. Благодаря ви. Госпожо Халмайер, по въпроса за Гърция казахте доста неща. Имам един интересен въпрос към вас. Смятате ли, подобно на мен, че вероятно и държавите членки при това в много голяма степен трябва да допринесат за предоставянето на помощ на Гърция, например като приемат повече беженци. Срещу какво точно възразявате? Понякога, скъпа колега Ернст, би било добре да ме слушате, когато се изказвам. Дадох отговор на въпроса ви в изказването си. От една страна казах, че Гърция трябва изцяло да си сътрудничи с нас по въпроса за регистрирането и борбата срещу контрабандата на хора. От друга страна, очаквам от държавите членки в замяна да подпомогнат в значителна степен Гърция, като разпределят бежанци в други държави. Сътрудничеството винаги е двупосочно. Sorry, only... Председателят, съжалявам, имате само по една възможност да зададете въпрос. Господин Бощинар, за една минута и половина domnilor comisari în ultimul timp nu auzim decât declarații alarmiste despre viitorul schengenului și al uniunii europene din partea liderilor noștri. într adevăr riscul. чуваме много обезпокоителни декларации от нашите лидери напоследък и действително съществува огромна опасност да се разделим с най-големото достижение на Европейския съюз Шенген. Не следва да играем игри в този момент, не следва да изпадаме в риториката на национализма, защото по този начин няма да намерим решение. Трябва действия, общи действия на европейско ниво, да се възстанови системата от Дъблин, която остаряла е и да се приложи европейски механизъм за контрол, за контрол и на външните ни граници, с възможност за бързо реагиране, както е, обяви и съвета. Тези планове обаче все още са едва в зародиш. Трябва да засилим и сътрудничеството си с Турция. Турция е ключов партньор в това предизвикателство и ние трябва да направим така, че да имаме един общ план за действие с Турция, който да се прилага изцяло и от двете страни, от ЕСА и от Турция. Европейския съюз трябва да подкрепи Турция, а Турция трябва да засили своята дейност по идентифициране и управляване на потоците мигранти. Трябва да се действа съгласувано. Благодаря. Госпожа Кълмер. Господин. Благодаря, господин председател. Сега в условията на миграционна криза проблемът не е законов, проблемът е политически. Има действащо законодателство, просто трябва да го прилагаме. Германия поради своята политика на отворените врати доведе до поставянето под голям натиск на държавите членки. Крайно време е сега Европейският съюз да покаже, че е в състояние да действа. За целта първо трябва открито да кажем какъв е проблемът. Говорим за предоставянето на помощ. Помощта се предоставя на доброволни начала за определен период от време. Не може една държава да служи за модел за всички останали. Трябва най-накрая да се запитаме какъв е капацитетът на Европейския съюз за приемане на бежанци? За да си отговорим на този въпрос, трябва да видим какъв е капацитетът по места в държавите членки. Трябва също така да се запитаме с какво искат да допринесат гражданите. Не би трябвало ние да определяме модела, да залагаме параметрите, без да се допитаме до гражданите. Така само ще допресем за една антихуманна миграционна политика. Една партия и нейните представители, които пропагандират използването на огнестрелно оръжие срещу бежанците трябва да бъдат обект на критика от наша страна. Трябва да се преборим с подобни аргументи. Председателят, синя карта за вас от госпожа Яконсари. Ще отговорите ли на въпроса? Госпожа Яконсари, имате думата. Благодаря, господин председател. Казахте, че трябва да гарантираме участието на гражданите, но доколкото знам, гражданите наистина участват активно. Червеният кръст в Европа, Организацията на Червения кръст – върши отлична работа, в която се включват и гражданите. Защо твърдите, че гражданите не участват? Мисля, че проблемът е в процеса на вземане на решения на ниво Европейски съюз и държави членки. Благодаря ви за въпроса, колега. Наистина, впечатляваща е ангажираността на немалко граждани на Европейския съюз. Това е едно много положително явление. Но отрешаващо значение е гражданите да участват в намирането на отговор на един принципен въпрос, а именно колко души искаме, колко души можем да приемем тук в Европейския съюз. Това е един изключително важен въпрос, на който трябва да дадат отговори гражданите. Госпожа Викстрем за минута и половина. Благодаря, господин председател. Онзи ден една тълпа малтретираше беженски деца в град Стокхолм. В същото време 39 души загинаха, включително и много деца, в вълните на Средиземно море. Това, което става в Европа в момента, е ужасно. И причината е нерешената миграционна криза. Нерешена криза до степен такава, че някои страни поемат голяма отговорност, а други не правят нищо. Трябва да разберем, че само заедно можем да се справим с този проблем. Само заедно може да установим контрол над външните си граници. Само ако отговорностите са справедливо разпределени, можем да приемем онези, които търсят закрила в Европа. Не трябва да се опитваме да намерим най-малкото общо кратко, но да се опитваме да затваряме границите – няма да спечелим е, чрез е, наблюдаване с кръстени ръце какво правят онези, които се заемат с кризата, докато други се занимават с нея. Това трябва да се разбира. Европа е, се изблъсквала, преживявала и други кризи. Поколението на нашите родители и прародители преживяха две кървави войни. Ние трябва да се издигнем на висотата на нашата отговорност и никоя страна не може да избяга от своята отговорност. Има синя карта. Въпрос към вас. От господин Красновески. Приемате ли, госпожа Викстром? Разбира се, господин председател, с радост приемам всякакви въпроси от колеги. Господин Красновецки. В Польша зачитаме решенията взети от шведското правителство, от шведският народ. Уважаваме тяхната решения. Уважаваме тяхното гостоприемство, решението им да отворят границите си. Уважаваме и болезненото решение да бъдат затворени границите, взето от някои страни. Но тези решения взимат отделните страни. Вие бихте ли приели подобно суверенно решение от страна на Польша или някоя друга европейска страна? Господин Викстром. Господин а, председател, този въпрос е абсолютно неоправдан. Аз мога да поема решения само а, за Европейския съюз, защото външните граници на Швеция са същите, както границите, външните граници на Гърция. Трябва да поемем отговорност за бежанците, които идват у нас. Трябва да помним а, нашата собствена европейска история. И Угария и Чехословакия преживяха кризи, хората бяха принудени да бягат. Полша пък а, прие голям брой украински бежанци. А, но заедно можем да поемем отговорност за тези, които са принудени да бягат от Сирия, от Еритрея и от други места в цял свят, където живота им е застрашен. Госпожа Бьорк, минута и половина. Дами и господа, насилието срещу небели мигранти и бежанци се засилва. В България, в Германия и в много други страни. Много наши съседи се страхуват, не смеят да излизат, ако излизат, не смеят да взимат децата си със себе си. Ние се намираме в ситуация на терор. Знаем какво се случва, какъв терор са всявали нацистите и сега започваме да се питаме какво можем да направим, какво политика искаме да провеждаме, какво какъв език искаме да говорим. Крайнията десница подозира всички бегалци, че са терористи. Сега се приемат и закони. Швеция затваря границите си. Размахват се страха от бежанците за това, че ще наруши благоденствието на европейските страни. Ние реално търсиме е, да си създаваме оплаха и да женем и да сеем безпокойство. Когато се сблъскваме с подобен проблем, европейските страни трябва да създадат една приятелска коалиция за приемане на тези хора. Няма нужда от е, супер европейска гранична политика. Трябва ни нова политика в това отношение. Бихте ли приели е, но, синя карта от господин Юрек? Добре, е, продължаваме нататъка. Госпожа Ламбер, една минута. Благодаря, господин председател. Също ще се изкажа в контекста на конференцията на донорите за Сирия тази седмица. До януари тази година бяха предоставени само 60% от помощта, за която донорите поеха ангажимент. Това се отрази неблагоприятно върху снабдяването с продоволствие на отделни региони в Сирия. Около по-малко от 50% от децата там в момента ходят на училище, освен това. Смятате ли, че държавите членки в съвета в достатъчна степен допринасят за подпомагането на хората в региона? Говорихме за онези, които навлизат на наша територия без документи. В държави, които са в положение на военен конфликт, е трудно да се издават документи. Освен това, има и хора без гражданство. С какви предложения могат да излязат съветът и комисията, за да се справим с проблема свързан с лицата без гражданство и за да предоставим закрила най-вече на уязвимите деца. Господин Лундгрен за една минута. Благодаря, господин председател. Въпреки красивите думи, които чуваме в тази зала, необходимо е действие. Не думи, а действие. Потокът от беженци е прекалено голям. Някои страни не могат да го понесат. Малолетни, непридружавани малолетни идват в нашите страни, включително и в Швеция. Край бежанските граници хората са заплашени от нападения, изнасилвания, убийства – а в Швеция една млада жена бе убита от един малолетен, който твърдеше, че е на 15 годишен. Трябва да се справим с тези проблеми. Ние в Швеция а, сме стигнали границата. Нямаме инфраструктура, нямаме средства да се борим с подобен беженски поток. Затваряме границите си, което е добро, но виждаме, че Европейския съюз се проваля в а, тази криза. Господин Лебретон минута и половина. Yes. Now, now. Европейския механизъм за подпомагане на бежанците в Турция е с две, но с две острията. Ще дадем 3 милиарда да се, с надеждата, че Турция ще удържи бежанците, които е там. Но Турция не си изпълнява ангажиментите. Ердоган през 2015 дойде в е, Страсбург критикува европейската цивилизация, критикува е, факта и че ние не интегрираме турците. Той е, сега се радва на това, което се случва и остава вълните от мигранти да ни заливат. А Европа е една не безподобна бюрокрация, откъсната от европейските граждани, ще даде 3 милиарда без да получи нищо в замяна. Единственото решение е да отпадне споразумението от Шенген, всяка държава да охранява границите си, за да спре е, потоците от беженците и да предприеме съответни действия с Турция. Моята страна, Франция, се надявам, че ще може да запази много по-добре собствените си интереси, ако е вън от Шенген и вън от Европейския съюз. Господин Пападакис, една минута. И συζήτηση για τη Σέγγεν την Ελλάδα αποτελεί... Разискванията за Гърция и Шенген са инструмент на Европейския съюз за прилагането на репресивни мерки спрямо Гърция, за филтрирането на бежанците там, така че да си подберем само онези, които да са в услуга на крупния капитал. Останалите просто ще се върнат там, откъдето са дошли. В Егейско море няма европейски граници. Предстои да изграждаме стени по границите, въпреки че действа шенгенското пространство. Шенгенското пространство всъщност не сложи край на проверките по границите. Сега те просто се правят по електронен път. В момента Гърция е изложена на опасност поради големия беженски поток, който навлиза на нейна територия. Затова и трябва да направим така, че да й помогнем. Нека се борим за един свят, в който вече не се водят империалистки войни. Господин Маринеско. Благодаря, господин председател. Външните граници трябва да бъдат защитавани. Страните членки трябва да изпълнат шенгенските изисквания и онези, които се сблъскват с проблеми, трябва да бъдат подкрепени от европейските органи, такива като Фронтекс. Надявам се, че в скоро даде Европейската а, гранична агенция. Ще бъдат изработени общи норми за охраната на границите, както се изисква регламента за общата сигурност. Шенгенското пространство трябва да се защитава потокът от бежанци трябва да стамалее, трябва да спасяваме живота на тези, чието живот е застрашен. Но трябва да приемем само тези, които бягат от конфликтите. Северноафриканските страни и Турция се нуждаят от нашата подкрепа. Трябва да бъде ясен и прозрачен начина по който се разходват нашите пари. до година всички средства, които не са били използвани по предназначение, трябва да бъдат възстановени. МВФ вече предвижда да използва 100% от неосвоените средства и това ще помогне за решаване на много проблеми. Господин Магридис има въпрос към вас. Приемате ли го? Да. Господин Мавридес. Благодаря, господин председател. Уважаеми колега, още в самото начало казахте, че външните граници трябва да бъдат е, охранявани. Въпросът ми е много прост. Когато става дума за е, гръцко-турската граница, и много, много от тук присъстващите го казаха, какво представлява. А, а какво да кажем, а, когато Турция нарушава гръцкото въздушно пространство или водните пространства а, на Гърция. Трябва да си дадем въпроса, това е европейска граница ли или не? Външните граници на Европейският съюз трябва да бъдат защитавани, трябва да бъдат охранявани, независимо срещу кого. В случая на Турция и Гърция, този принцип е в сила, както и във всички други случаи. Гърция е външна граница на Европейския съюз и тя трябва да изпълни всички условия на Шенгенското споразумение. Благодаря. Сега господин Тома. А, госпожа Тома, извинявайте. За минута и половина. Господин заместник председател, господин министр, ние споделяме позицията на комисията по отношение на кризата, както и за приемането на беженците, така и за необходимостта за управляване, за по-добро управление на границите и необходимостта от сътрудничество. Но какво се случва с финансирането на тези мерки? Доколко те могат да успеят? от е, два месеца насам напълно са изчерпани бюджетните средства. Е, сега вече е, започваме да търсиме много творчески в кавички мерки за намиране на средства. И споразумението с Турция е пример за това. Сега не бива да пипаме многогодишната финансова рамка и е, ръководителите на правителствата много лицемерно говорят, че ще се търсят пари от Европейския съюз, но това са всичко измислици казвате, председателят на съвета Европа не трябва да се срамува, трябва да поеме повече отговорности. Но откъде да дойдат средствата? Трябваше да се възползваме от възможността да преразгледаме многогодишната финансова рамка, за да отговаря тя на нашите отговорности. Днес разговаряхме с комисар Московиси. Трябва много по-активно да действаме с облагането на големите многонационални компании, защото в противен случай ще разорим националния си бизнес и няма да направим нищо за бюджета на Европейския съюз. Госпожа Фортига. Дякую. Благодаря, господин председател. Заплахите пред европейската сигурност. Сред тях е дестабилизирането на юг от Европейския съюз, както и политиката на Русия. Приемам решението да подкрепим Турция. Заставам и зад мерките, които предприемаме спрямо южните си съседки. Заставам също така и зад идеята да подпомогнем Фронтекс. Трябва да подпомогнем и Франция, като задействаме процедурата по съответния член от учредителния договор. А що се отнася до източните ни съседки, Полша, вече прие почти 1 милион мигранти, повечето от които економически мигранти. Не ги върнахме. Опитваме се да им гарантираме достойни условия на живот и да им намерим работа. Не искаме Европейският парламент и медиите да продължават да заклеймяват Полша. Благодаря, госпожа Интфелд, за минута и половина. Благодаря, господин председател. Вече много неща се казаха за това, което трябва да се направи. Но може би трябва да си зададем въпроса как ще ни съди историята. Какво ще пише в учебниците по история след 100 години? Ще кажа, че през 2016 година започна с едно истинско чудо а, на първия ден от годината, защото бяха а, намерени а, а, а, а, хора, които показват уважение към жените. Но, колеги, тестостеронът няма религия. Искам да го напомня, но не, които са забравили за нападенията на викингите в Европа, Европа тяхната плечкосване, насилие и какво ли не. Но в момента сме свидетели на пълнат парализ на най-големите световни економики, които не могат да решат един проблем, който е решим. Защото в бъдещата е, истории е, ще пишат именно това. Защото погледнете, бавят, дават се, дават се деца, биват отвличани от престъпни банди, за да бъдат е, а, използвани за трафик на хора. Най-голямата економика в света не прави нищо, не действа изобщо и също време, но ние говорим за национален суверенитет. Националният суверенитет не плаща найема. Не са ли необходими повече такива работи? Не е необходим парализа. Не е необходима парализа. Не, а, не трябва да останем в историята с период на когато сме били парализирани. Необходимо ни е крачка напред. Необходима ни е нова фаза в нашата история. Председателят. А, разбирам а, за червените карти, казва председателят, но приемате ли синя карта? Да, казва господин Двелт. Господин Шани, благодаря. Господин председател, госпожо Интвелт, до някъде съм съгласен с това, което казахте по отношение на проблемите. Но имам един простичък въпрос към вас. Какво решение предлагате? Процеса на разширяване на Европейския съюз бе посрещнат ентусиазирано от всички. А сега, когато сме изправени пред проблеми, сме разединени. Германия приема всички с отворени обятия, Унгария ги връща какво решение предлагате? Никак не е сложно решението. Има всъщност много решения. Парламентът излезе с предложения. Комисията също. Съветът, дори и той взе решение за няколко предложения. Би било добре съветът да изпълни собствените си решения. Нека ускорим темпото. Нямаме години или десетилетия. Не става дума за това да се излиза с нови предложения, с нови идеи. Сега трябва да действаме, да изпълним вече взетите решения. Това е моето предложение, колега. Председателят, госпожа Андерсън за минута и половина. Благодаря. Много обезпокояващи факти. Над 10 000 деца, бежанци, липсват в Европейския съюз. Това е доказателство, че Европа се проваля. Безумно се проваля в тази хуманитарна криза. Ние, институциите, не проявиха нищо, освен нехуманност защото се държат сякаш Европа е крепост. Е, бягат от е, война, борят се с е, стихиите. Идвайки в Европа, тези беженци биват хвърляни в лагери за задържане. И политиките, която е предприета от няколко страни членки, се увенчава единствено и само с провал – тези бъженци трябва да бъдат посрещани с, от, е, с е, открити обятия. Те не са тези, които хвърлят е, бомбите. Те не трябва да даваме хляб в ръцете на трафикантите. Това са хора, чието домове са унищожени. Малки деца биват продавани, за да работят в робство или да бъдат експлуатирани сексуално. Ние правим а, е, така, че с европейската политика кризата се задълбочава. Трябва да има възможност а, е, бежанците да влизат в Европа по един сигурен начин. Госпожа Келер за една минута. Благодаря. Беше казано, че а, връщането а, на мигранти е ключова политика, така нареченото non-reforman. Не може да връщаме беженците в Турция, където те няма да намерят закриле и вероятно могат да бъдат върнати в Сирия. Надявам се, че съвсем ясно трябва да се каже на правителствата, които предлагат нещо подобно. Казва се, че Гърция трябва да пази границите си, но не може да затворите границите без да нарушете Женевската конвенция. Трябва да бъдем абсолютно ясни по този въпрос. Защото ако това стане, Европа, Европа губи а, своят резон детър. А, наистина предизвикателство е голямо, но можем да се справим с него заедно. Сега се нуждаем от Европа повече от когато и да било. Заедно можем да се изправим пред това предизвикателство. Е, госпожа, господин Арнот за една минута. Имаше посегателства срещу мигранти и бежанци в някои държави членки. От своя страна мигрантите и бежанците пък извършиха посегателства срещу европейци. Левицата осъжда посегателствата срещу мигрантите, десницата пък осъжда посегателствата, извършени от мигрантите. Но не би ли трябвало да заклемим всякакви актове на насилие, всякакви престъпления, независимо от кого са извършени? Трябва да заклемим и актовете на насилие, извършвани от протестиращите по улиците ксенофоби както и актовете на насилие, извършвани от така наречените антифашисти. Нека си припомним, че принципите на Европейския съюз доведоха до един огромен провал. Трябваше да предприемем широко хуманитарни мерки над 2 милиона са беженците в беженските лагери в Турция. Хиляди са също така в Ливан и Йордания. Всички тези проблеми бяха предсказуеми на времето, но комисията не им обърна внимание. Благодаря, господин Ребека. Благодаря. Кризата с беженците ясно показва две неща. Първо, че Европейския съюз пренебрегна сигурността на своите външни граници и е, липсата на общо решение е, за, на проблема. Е, много лоши решения бяха взети на европейско ниво преди няколко месеца и сега виждаме отрицателните социални последици, които първо се стоварват на нашите жени и деца. Първо, как може е, границите на Шенген да бъдат е, сигурни, ако не са ако са слаби външните ни граници? Този въпрос май го забравяме. Европейския съюз налага на страните членки да приемат квоти. Но факта, че Гърция не е в състояние да защити границите си, нито може да прилага мерки за сигурност, може да доведе, е, трябваше да доведе до заключението, че европейските страни трябва да предприемат ясно формулирани мерки. Ние не можем да толерираме престъпления, извършени от бежанците срещу наши граждани не може е, да не се споделят е, европейските е, ценности от страни, които са извън Шенген, като България. Как може да се говори тогава за солидарност? Искаме или не, Шенген се срива, започва да се настройват гражданите срещу бежанците, бежанците и тези разделения ще се е, задълбочават. Е, европейските е, граждани са предимно християни и те трябва да се чувстват сигурни на границите. Господин Шопрат. Господин Шопрат. След еуфорията идва загубата на иллюзиите. Вижда се, че се гледа на хората като економически субекти, които са заменили не само Германия вижда в иммигрантите възможност за ново економическо чудо. Но 80% от тези иммигранти нямат нито нивото, нито образованието да участват в полнотворно в германската економика. Свидетели сме на експлозия, на изнасилванията, на престъпността, без да говорим за инфилтрирането на терористи. Поздравяваме Централна и Източна Европа за усилията им да защитават нашите граници. Мисля, а, а, че границата, границата Шенген а, трябва да бъде разгледана. Европа може да бъде само а, съюз на суверенни страни. Госпожа Габриел. Преден дебат за Шенген, за бежанците. Да, защото днес един от фундаментите на европейския съюз а именно пространство на свобода сигурност и правосъдие без вътрешни граници е поставен на изпитание. наша историческа отговорност е да го защитим и да докажем устойчивостта на европейските ценности дори в условия на криза. а когато говорим за европейски ценности много бързо идва място за действията не само за думите. аз ще поставя два акцента. най напред шенген за всички нас е ясно че залогът в момента е и шенген. много важно е да продължим да говорим за неговото съхранение като не забравяме какви ще бъдат последиците за икономическия аспект последиците за европейската интеграция. гарантирането на сигурността по външните граници на европейския съюз е условието за неговото съхранение и затова няма да се уморим да го повтаряме изпълнени ангажименти от страна на страните членки за отстраняване на пропуските при управлението на границите и спазване процедурите за регистрация преместване и връщане. и тук много би ми се искало добрите примери на страни като българия да бъдат по често цитирани. положителните резултати постигнати при борбата с контрабандата и трафика на хора и защита на границите показват готовността на българия да бъде надежден член на шенгенското пространство да на координирания подход да на сътрудничеството с трети страни. нека обаче не забравяме концентрираме се върху краткосрочното и не губим от поглед дългосрочното. господин вайденхолцер на девети септември господин юнкер направи изявление за състоянието на Съюза. Паметно изявление. От тогава насет не знаем какво трябва да предприемем. Но междувременно проблемите се задълбочиха и в момента представляват опасност за целия Европейски съюз, тъй като не постигаме съществени промени, тъй като ни заслепяват отделни идеологии, тъй като държавите членки само взаимно се сочат с пръст и си прехвърлят топката. Нека сложим край на всичко това. Нека най-накрая нещо се промени. Възлагам надежди на пословечния прагматизъм на холандците. Дано холандското председателство най-накрая деблокира процеса. Трябва да работим по отношение на страните на происход, трябва да поставим на стабилна основа сътрудничеството си с Турция, трябва да гарантираме ефективно управление на външните си граници, трябва да работим и за въвеждането на солидарна квотна система в Европейския съюз. Всичко това ще сработи обаче единствено ако най-накрая изградим така наречените горещи точки. Наистина трябва да регистрираме онези, които навлизат на наша територия. Ако го направим, то ще избегнем онова, което се случи с 10 000 изчезнали деца мигранти трябва да се установи едно по-нормално положение, европейската политика трябва да е по-ефикасна. Госпожа Стивенс за минута и половина. Благодаря, господин председател. Дами и господа, ако Мислите, че огромният поток от мигранти и търсещи щастието си тук може да бъде поет от социалната държава? Много се лъжете. Не е възможно. И холандското председателство разбира това. Търсещите обежище от гръцките острови се връщат, биват връщани в Турция с фериботи и ние трябва да въведем една политика за систематично отблъскване на мигрантите. Очаква се да регистрираме мигрантите. Това не е достатъчна мярка. Нидерландското председателство дава много добри и други предложения за овладяване на кризата. Не всички са съгласни обаче с тях, поне това се очерта от дискусиите не само тук, но и на други форуми. Е, също така има предложение да се дават пари на бежанците в лагерите. Това първо ще повиши цените и всъщност Европейския съюз ще субсидира трафикантите на хора а също така ще се създаде и неограничен поток от е, иммиграция. Не може да се приема всеки, който идва. Не това е правилният отговор. Той води само неправомерно е, резултати. Ние трябва да действаме така, както гражданите очакват от нас. Господин Ламсдорф иска да ви зададе въпрос с синя карта. Заповядайте, господин Ламсдорф. Благодаря ви, госпожо Стивенс. Съгласен съм с предложението ви за систематичен подход. Трябва да контролираме външните си граници, за да могат да останат отворени границите в шенгенското пространство. Но във вашата политическа група има колеги, които най-сериозно твърдят, че по границите в рамките на шенгенското пространство трябва да се стреля по беженци, трябва да се стреля по жени и по деца имам това изказване черно на бяло. Какво ще кажете по въпроса? Ik wil zeer duidelijk zeggen. Аз искам да кажа напълно ясно от името на нашата група, говоря от името на нашата група, ние се разграничаваме от подобни изявления напълно. Не може да се стреля по хора. Нека да кажем това ясно. Още една синя карта е отправена към вас от госпожа Интфелд. Заповядайте, госпожа Интфелд. Благодаря, господин председател. Чух, че казвате, че има призиви да, призиви да не се ограничава миграцията и да се дават визи. Кого цитирате? Не съм чувала такова нещо. Ако има нещо такова, дайте да изясним кой е той. Някои е, депутати от някои политически е, групи предложиха да има хуманитарни визии като законен канал за миграция. Не може да отричате това. Благодаря, господин Теличка. Благодаря, господин председател, господин комисар, министър, колеги. Днес, ако сложим на екрана едно видео от миналия ни дебат, ще видите, че той не е много различен от днешния. Много такива дебати сме имали. И за жалост от тези дебати не виждаме резултати. Говорихме за горещи точки, да, може би има известно подобрение, но аз разговарях с хора, които работят в горещите точки и там положението все още е крайно неприемливо. Комисията говори за а, недобро изпълнение. Съгласен съм. Такава е реалността. Направили сме грешки. А, предехме мерки не когато трябваше. Но а, истина е също така, че ние не прилагаме ова, решенията, които сме взели. Но същото въжи и за факта, че не сме достатъчно обединени. Ако сме обединени, трябва никой да не говори експромто, без да се консултира преди това с своите партньори. Тоест, какво ни е необходимо? Необходимо ни е единен Европейски съюз, да спрат взаимните обвинения и промена в политиката. Защото ако погледнете, ще видите въпросите за Фронтекс, контрол на границите, временна защита, а също така изпълнение на директивата, регионален контрол и какво ли още не. И в момента, когато видим плодовете на тези решения, тогава споделената отговорност трябва да бъде задача на всички. Госпожа Албиол, за една минута. Благодаря. След 70 години човечеството ще попита как сме били способни да допуснем подобни жестокости тук в Европа спрямо хора, които бягат от войни. Те са човешки същества, а ние конфискуваме имуществото им. Крайната десница с нейните ксенофобски позиции се подкрепя от институциите на Европейския съюз и от немалко европейски правителства. Някои хора извършват актове на насилие по улиците, но други допринасят за такива актове в кабинетите си. Миналата седмица в Стокхолм имаше посегателства върху бежанци. Групи хора ги нападаха по улиците. И това е проява на фашизъм, също както е проява на фашизъм, ако се разхождате по улицата с знаме, с свастика. Госпожа Валеро, благодаря. Господин комисар Аврамополос приключи с много важни думи. Трябва да се намерят решения, които да отговарят на основните ни принципи. Но, за съжаление, съгласна съм взема, за съжаление, решенията не винаги могат да се получат по този начин. Нашите ценности е, не означава, че е, трябва да въвеждаме отново ограничения ние е, имаме съответно законодателство за е, убежището, така че ако трябва да се придържаме към ценностите си, ние трябва да формулираме и приоритети, поради които хората идват тук. Мерките не са достатъчни. Някои страни членки приемат по е, хиляда или повече бъженци, други стотици хиляди. И е, липсата на солидарност принуждава много страни, като моята Швеция, да предприеме мерки, които всъщност не желая да приеме. Господин Зани. А, сега пролича истинското лице на Европа, основано върху егоизъм, а не идеалите за солидарност. Всеки мисли за своите собствени граници – и как да реши проблема с иммигрантите. Европейският съюз просто иска да плати на Ердоган, за да се отърве от проблема. Европейският съюз е, е, защитава правата на човека в целия свят. Но когато става дума за Турция, на нейните, неговите граници, като че ли мълчим. Как може да бъдете толкова сигурни, че там ще се реши проблема с е, а, бежанците. Няма начин да проверим как ще бъдат използвани тези пари. Много хора, които искат да дойдат в Европа, биват спирани от турските власти. Какво ще ни гарантира, че това няма да продължи? Сегашното положение трябва да бъде изяснено. То в момента е крайно неясно. Скъпи колеги, функционирането на Европейския съюз се бележи само от провали. Първо провала на Шенген, сега се връщат националните граници, защото е, в лицето на сегашните проблеми много страни въвеждат е, своите е, национални граници, защото те са основа на държавността. Два, над милион иммигранти вече са тук, чакат се още много. 10 хиляди малолетни изцен, из, из, изчезнали. Атентати в Париж, посегателства в Кьон, огромна част от бежанците са всъщност економически иммигранти. Турция, даваме и пари, а тя нарушава човешките права, дава възможност да действа и ислямска държава и ние ще й дадем 3 милиарда с чувството, че ще, така ще оправим какафонията в Европа. Не, дори Сметната палата счита, че програмата е твърде скъпа и не е ефикасна програмата за справяне с бежанците. За това трябва да чуем гласа на народа, защото демокрацията е за народа и изпълнение на волята на народа. Следващия оратор. Паникош. Господине Питедеус, древногръцката дума Панекос Панек най-добре описва положението, в което се намира Европейският съюз в момент. Най-добре описва ситуацията с беженците и мигрантите. В един момент проблемът достигна мащаби, които ни принудиха да дадем пари на Турция, но тези средства ще се използват за захранване на корупцията там. Ако Турция трябва да направи нещо, за да се пребори с корупцията, така ще се реши проблемът с бежанците. Трябва да кажем също така, че Турция не заслужава нашето доверие тя не изпълнява поетите от нея ангажименти, използва всяка възможност, за да прокарва националните си интереси. Ако искаме да окажем економически натиск върху Турция, то трябва да направим следното. Всеки беженец, който незаконно навлиза в Гърция от Турция, ще трябва да е повод за нас да наложим на Турция санкция. Парична санкция, която да приспаднем от 3 милиарда. Всеки ден. Всеки ден 2000 до 3000 беженци навлизат на територията на Европейския съюз. Само една малка част от тях биват регистрирани. Горещите точки не функционират. Нека сме честни. Държавите членки проявяват солидарност но системата не може да се справи, тъй като натискът е огромен. Създава се напрежение между правителства и техните граждани. Ежедневно хиляди мигранти навлизат на наша територия, нещо, което дестабилизира континента. А сигурността на Европа и сигурността на европейските граждани трябва да е основният приоритет на вземащите решения на общо европейско равнище. Повечето мигранти нямат право на убежище. Повечето от тях са економически мигранти. Това са млади мъже. А Децата са 14 до 18 годишни момчета. Европа трябва да се справи с този проблем. Има един технически въпрос. Само една стабилна Европа може да подпомогне да прояви солидарност спрямо онези, които наистина имат право на обежище. Господин Флекенштайн. Господин председател, няма да се впускам в подробности. В рамките на тези интересни разисквания, в които участват около 10% от колегите ми а първите редове дори са празни. Останалите 90% искат, може би, да работят, вместо за шести път да чуят нещата, които постоянно повтаряме. И аз също нямам какво да ви кажа. Не мога да кажа нищо ново, отново мога да кажа на съвета да окаже натиск върху държавите членки. Те най-накрая трябва да направят нещо. Господин комисар, вие пък постоянно повтаряте колко добре сте работили, колко добре сме работили ние. Не мога да ви слушам вече. Всичко това е непоносимо за хората, които ни гледат, ако изобщо някой ни гледа по интернет. Това е непоносимо и за колегите депутати. Господин Верховщад изложи някои мерки и трябва да се възползваме от тези мерки, е, за да окаже малко повече натиск върху държавите членки, които нищо не правят. Съжалявам, но наистина ми умръзна. Затова и не използвах изцяло времето си за изказване. Подарявам ви 22 секунди. Госпожа Халаахо за минута и 30 секунди. Господин, извинете. Господин председател, миналата година маршрутите промениха а, е, и Гърция се, не може да се справи. Това е разбираемо, защото механизмът за презаселване не работи и няма да работи. Положението не е устойчиво. Германия очаква да похарчи 50 милиона за емигрантите тази година и до година. Има хиляди млади мъже иммигранти в Германия, Швеция, Финландия. Те нямат реална възможност да намерят работа или жилище. Социалните и политически последици от миграцията ще бъдат много сериозни. Трябва да имаме смелостта да признаем, че не можем да решим проблема, като приемаме все повече мигранти. Колкото и да приемем, нови милиони ще дойдат от Африка и Близкият изток трябва да помислим за система за връщане, най-малкото в източното Средземно море и Балканите. Обратно в лагерите и там обработка на всички молби. Онези, които ще дойдат в Европа, ще останат, защото онези, които идват, ще продължат да, да остават в Европа, независимо от това дали има осигурена международна закрила страните трябва да отказват да приемат молби за обежище от бежанци, които идват от други сигурни държави членки. Сега госпожа Сарнес. Благодаря, господин председател. Нека да кажа на институциите на съвета, че посланията, които отправиха преди няколко дни е, за предизвикателство към Гърция не е послание на добра политика и не, той не създава и е, надежди. Е, европе... Гръцката граница трябва да се защитава като европейска граница. Не можем да си играем едни срещу другите. Аз поседих е, Леспос е, по уикенда, видях как работят гръцките митничари и граничари, видях е, е корабите и лодките, които пристигат там. Видях как работят те при, по посрещането на бежанците. Срещнах се и с хората, които идват в е, Лесбос през януари. 700 души са пристигнали, 33 хиляди до сега са пристигнали е, на острова и всичко това се управлява от е, гърците. Фронтекс се появява там, описват се, фотографират се всички идващи, но ние трябва да бъдем солидарни. Трябва да вземем решение да изискваме от Турция да прекрати трафика с, с, на престъпници. 3000 за възрастен, 1000 за дете и ги прекарват по време на буря непрекъснато катастрофират хора, непрекъснато трябва да има спасителни е, операции. Това е което трябва да направи Европа, да вземе решение. Джеймс. Имате синя карта от е, госпожа Джеймс. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Сега чувам настояване, направо искане Турция да върши повече. А уважаемата колега какво иска да каже? Да работим по-бързо и за присъединяването на Турция в Европейския съюз, заедно с всички проблеми, които това ще доведе. Много, много странно настояване, ако мога да кажа. Имате думата за отговор. Благодаря за въпроса. Аз винаги съм против това Турция да влиза в Европейския съюз. Считам, че това ще бъде грешка можем да мислим е, как е, да се разширява по различни кръгове Европейския съюз, но не смятам, че Турция трябва да е член на него. Но можем да имаме едни по-засилени отношения с нея, ако изразяващи се в повече политическа смелост. Трябва да изискваме те да прекъснат е, трафика на хора. И е абсурдно да даваме 3 милиарда на Турция в момента. Първо трябва те да си свършат свършат работата. Общо взето аз много се съмнявам, че те ще успеят. Госпожа Вържия за една минута. Благодаря, господин председател. Енти дебат, енто установяване на трудностите. Не, Европейският съюз не е на висотата на хуманитарната криза, която се разиграва а, пред границите ни. Беженците от света застрашават най-богатият район а, на света. Да, отношението на страните членки е, е различно. Атакувана бива Гърция, но къде е солидарността? Една от най-бедните страни в Европейския съюз. Е, и тя трябва да бъде европейски жандарм. А не се ли питаме е, за, защо а, така напредна, толкова се увеличи напливът на бежанци през 2015 година. Да, Турция трябва да носи своята отговорност. Трябва също така да се питаме как се използват европейските фондове. Европейската смертна палата публикува доклад, който трябва да, с който трябва да се запознаем. А също така трябва да се замислим за доклада на Европол за 10 000 изчезнали деца в Европейския съюз. Госпожа Ева Жули за една минута. Господин председател, четирите теми на този дебат са резюме на моралния провал на Европейския съюз. В Европейския съюз, е, където нищо не може да се каже, когато страните нарушават основните права на хората и основните постулати на договорите когато се приемат закони за конфискуване на имуществото на иммигрантите в Дания или когато Орбан е готов да изправи армията, а нидерландското председателство е готово да е, сключва сделки за мигрантите с една страна, която е, нарушава човешките права или да прави, е, да оставя крайната десница да развява лозунгите си. Европейския съюз застрашава и заплашва гърците, е, обвинява ги, че не спазват европейските ценности, е, пренебрегва предложенията за общи решения, представени от комисията, и е, остава глух за прижавите. Е, председателят се опитва да прекъсне. Има и много други изрази на този. Вашето време приключи, госпожо Жули. Приемате ли синя карта от господин Бонано? Господин Бонано, заповядайте. И слушах е, колежката и имам един въпрос. Би го задал и на останалите. Колко бежанци сте приели в собствената си къща? Франция, която следва да поеме своята е, квота от е, бежанци, е прияла до момента 160, от тези 160 хиляди е приела 62 хиляди. Тези 160, които трябваше да бъдат разпределени в Европейския съюз. Е, Норвегия, която трябваше да приеме 10 хиляди, ги е намалила на 7 хиляди. 29 сирийци е, най-богатите страни на Европейския съюз правят най-малко. Господин Анеманс, една минута. Господин Батен не е в залата. Ja, collega's, ik ben uh, getroffen door al, alweer. Госпожи и господа, за пореден път бях поразен от огромната липса на разбиране по света и тук в Европейския парламент. Няма обществена подкрепа за Шенген, няма обществена подкрепа за налудничавите ви планове да приемете Турция в Европейския съюз. Турция първоначално пое по правилния път, наложи светски структури, но в момента я управлява авторитарно правителство, което има съмнителни връзки с ислямска държава и други подобни формирования. Нека сложим край на тези свои налудничави планове. Допускането на мисиомански държави до Европейския съюз наистина е най-налудничавата идея, с която сте излизали до момента. Doamna Винберг, un минут. Госпожа Винберг за една минута. 3 милиарда евро till vill Turkiet ha för att finansiera... Благодаря. 3 милиарда се обещават на Турция за да може да финансираме е, справянето с е, беженската криза. А сега Турция вече иска 5 милиарда. Какво ще прави Турция с толкова много пари? Само 100 милиона ще даде Европейския съюз, останалите страни трябва да направят своите вноски. Швеция миналата година прие над 200 хиляди бежанци, трябва да включва заеми, за да може да финансират тяхната издръжка. Сега трябва да платим 500 милиона шведски крони на една корумпирана страна като Турция. А Турция е страна, в която емигрантите не ще да остават. Защо ще отпускаме допълнителни средства на Турция? А, трябва да се прекрати потокът на емигранти през Средиземно море. През миналата година много повече хора са дошли от Турция, отколкото през същият месец миналата година. Приемате ли синя карта от Кадин Штуга? Може да зададете въпроса си. Благодаря, господин председател. Искам а, да попитам госпожа Винберг. Не е ли нереалистично когато говорим за насилие срещу иммигрантите и бежанците, когато има а, хиляди инциденти в нашите страни, където иммигранти биват нападани, а, а сега сме свидетели и на за първи път за а, смъртен случай на млада шведка беше а, прободена и с нощи убита. убита. Не трябва ли първо да помислим за а, своите страни? наистина много странно е а, това, което става. Първо трябва да кажа, че аз а, съм против всякакво насилие, всички форми на расизъм. Наистина преди две седмици една млада жена бе убита а, а, от един непредружен млад емигрант. А се опитаха да скрият а, от обществеността, че има насилие в този лагер момичетата ги е страх да отидат в плувните басейни. Защо не говорим за това в този дебат? Господин Фойт, за една минута. Благодаря, господин председател. Защо се самозалъгваме? Трябва да признаем, че горещите точки не сработиха. Не сработи и процедурата на връщане. Не сработи охраната на външните граници. Не сработи Шенген. Не сработи и Дъблин. Връщането на беженците в Турция също не сработи. Не сработиха и паричните ни подаръци за Турция. Не сработиха плановете за презаселване. Не сработи общата политика за убежище. Колегите от левицата постоянно говорят за опазването на общността, основаваща се на ценности от страна на политиците в държавите членки. Но какви изисквания поставяте на бежанците в държавите членки? Нима те могат да си позволят всичко. Видяхме какво стана в Кьон. Тези хора опипват жените ни, грабят, плячкосват. И ако тези хора не спазват ценностите на нашата общност, то няма какво да им организираме интеграционни курсове. Трябва просто да ги изгоним от Европа. Най-добре е да се върнат по същия път, по който са и дошли. Господин Олбрихт, за минута и 30 секунди. Майкро. Пани Przewodniczący, шановни Państwo. Дами и господа, Начинът по който подхождаме към е, кризата ще се отрази и на бъдещето ни, на функционирането на Европейския съюз, е, на основанието му за съществуване. Въпрос е и дали можем да използваме наличните мерки и е, средства. Европейския парламент търси механизми в, за подкрепа на Турция и искам да се обърна към председателството, за да чуя тяхното мнение за подобен механизъм, как допринасят за него и страните членки, как той може да се отрази на бюджета. кои са допълнителните инструменти, които могат да се използват, как ще се отразят и те на бюджета. В такъв смисъл трябва да помислим, необходими ли са ни нови инструменти, които да променят формирането на бюджета. Трябва да мислим по тези е, неща сега, защото в бъдеще могат да се появят сходни трудни ситуации и ние трябва да можем да се справяме с тях. Да, какво ще кажете за механизма в подкрепа на Турция? Има синя карта за вас от господин Еторич. Приемате ли? Заповядайте. Благодаря. Говорите за плащанията за Турция. Не сте ли съгласен с мен, че положението с Турция е просто знак, че Европейския съюз е слаб? Не може да се спази с кризата и Турция ни се подиграва. Ние се опитваме да подкупим Турция да свърши това, което така или иначе трябва да бъде свършено. Във вашият въпрос се съдържа и обвинение. Не знам е, каква е мотивацията, но очевидно Турция се възползва от е, положението да преследва собствените си интереси. С това съм съгласен. А за нас най-важни са нашите интереси, интересите на нашите граждани. И въпросът е дали ще има прозрачен, е, справедлив и ефективен е, механизъм. Определено положението е трудно и Турция се защитава е, интересите. Госпожа Нидермюлер. Господин, извинете. Благодаря, господин председател. Шенгенското споразумение е един много добър пример за една Европа, която се оттърсва от егоизма, за една Европа, която не позволява да бъде разединена, чието сцепление се основава на свободата. Шенгенското пространство е изложено на опасност. В случая не става дума за бежанците, става дума за надигащите глава национализъм и разединение – Колегите тук в парламента, които толкова настояват за националния суверенитет, искат да се върнем назад във времето. Не можем да приемем това. Не трябва да оставаме на популистки партии да ни налагат волята си. Не бива да допускаме да се жертва в името на тази кауза европейската беженска политика. Границите няма да ни опазят от тероризма. За целта са ни необходими други инструменти, като европейско сътрудничество. Разбира се, много е важна сигурността на гражданите, но не бива в името на сигурността да жертваме свободите си. повторното въвеждане на проверки по границите, премахването на Шенген. Това би бил краят на Европа. Някои европейски правителства биха се радвали, ако направим всичко това, но не бива да го допускаме. Европейският съюз не бива да се разединява от съперничещи помежду си правителства. Нека заложим на свободата. Благодаря. В Търция в момента има около 2 милиона беженци. И тя трябва да управлява потоците от беженци. И 3 милиарда, които са обещани, включват и вноски от страните членки. Мисля, че е добре да гласуваме подобен механизъм, защото Европейският съюз е главният донор, който финансира управлението на тази криза. Но са необходими и други приноси, не само финансови, защото а, кризата ще се задълбочава. Трябва да се контролират с общи действия потокът бежанци. Необходимо е, разбира се, прозрачност за това как ще бъдат изразходвани а, парите, които ще отпуснем на Турция. Също така искам да призова за, към толерантност. Обаче, когато едно толерантно общество толерира нетолерантна култура, то се излага на рискове. Имате, а, има въпрос от господин Якобчич. Приемате ли? Господин Якобчич, имате думата да зададете въпроса си. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожа Макове, че приехте а, да задам въпрос. Слушах ви, когато говорите за това, че е необходимо да помогнем на Турция. Крал Абдула не заяви, че Йордания вече няма да може да приема повече бежанци. В Ливан има над 1 милион бежанци. В Йордания 200 хиляди. Мислите ли, че когато говорим за тези страни, както и за Турция, не трябва да се обърнем към не, да помогне за контролиране на кризата. Господин председател, добре председателствате, но има проблем, защото вече за пореден път Искам да задам въпрос с синя карта, а вие гледате в друга посока. Какво да направя следващия път, за да ме забележите, когато вдигам синята карта? Благодаря. Може би. А, а, просто не съм гледал към вашата посока, когато сте дигнали синята карта. Но сега, когато казвате, че сте дигнали синя карта, ще гледам вече и на вашата страна на залата. Извинявайте. Има още една синя карта за госпожа Маковей. Господин Фонтулис. Благодаря, господин председател. Благодаря, че приехте въпроса ми, госпожа Маковей. Искам да ви обърна внимание към нещо, което изглежда ви е обегнало госпожа Гусман носеше преди малко а, тениска, на която пишеше антифашистско действие. А, и подобни а, надписи виждаме във всички социални мрежи. Мисля, че подобни действия са забранени в Европейският парламент. А, мисля, че трябва тя да бъде призована към ред. Взимам си бележка за това, на което ме обръща внимание. Сега трябва да дадем думата на госпожа Макове и да отговори на зададените въпроси. Да, благодаря. Отговорът е много прост. Трябва да сътрудничим с всички страни, които са приели бежанци. Имаме общ интерес с тях. А в наш интерес е да не приемаме безогледно и безразборно всички да може да се сортират кандидатите, които искат да влезат в Европа. И, и да отпратим тези е, там, където те са в Госпожа Хрисменова. Тари, и Европейската система на убежището и Женевската конвенция за статута на бежанците от 1951 година изискват след незаконно преминаване на границата търсещите убежище да се представят незабавно на властите за съжаление често бежанците се укриват избират обходни пътища и рискуват живота си защото знаят че регистрирането и предоставянето на бежански статут трябва да бъде направено в първата държава на пристигане което те биха желали да избегнат имайки предвид натовареността на системите на прием на тези държави. в същото време на граничните служители в държавите на първа линия е поверена отговорната задача да гарантират сигурността и да контролират потока на преминаващите. затова когато търсещите убежище целенасочено избират труднодостъпни опасни маршрути в тъмната част на денонощието вместо обозначените места за преминаване е трудно да се говори за правилното прилагане на принципа за забрана на връщане. явно дъблинските правила за прием и системата на релокация не са адекватни на реалността. опасявам се че докато не установим единна система за прием на базата на централизирано и справедливо разпределение на молбите за убежище инцидентите ще продължават да се случват. благодаря. Е, благодаря, господин Хаджигеоргиев, за една минута. Мисля, че Абсолютно жалко е да повтаряме едни и същи тези всеки месец, без да излизаме с каквито и да било нови предложения нито от парламента, нито от комисията, нито от ООН. До днешния дебат е малко по-различен. Преди ние казвах, сега говорим, ще дойде пролета. А също така вече стават все по-многобройни смъртните случаи на бежанци. Кой ще спре е, тази търговия с човешкия живот в Ливан? Е, вече са прияти и бежанци, които представляват 5% от населението, а бежанците в Европа са 0,1%. Каква е ролята е, на страните, кой, които осигуряват оръжие в Сирия? Защо не говорим за това? Според мен е, вече няма е, кой знае каква надежда. Хората се люшкат насам и натам и след е, хилядите смъртни случаи не сме успели да направим нищо. Господин, господин Ортасон. Благодаря, господин председател трябва да изразя моето разочарование от това, което става в Европа. Трябва да се хвърли светлина върху фактите, реалните факти, които са много тревожни. Все повече хора загиват в Средиземно море, както спомена и господин комисара. Много тревожно е и това, което става в европейските институции. Те са парализирани. Парализирани са и страните членки, които не изпълняват своите задължения това е много сериозно. И единственото, което искам да, към което искам да призова, е да бъдем хуманни, да зачитаме хартата на правата на човека. Тя трябва да бъде зачитана навсякъде, не само в Польша, не само в Унгария, всички страни членки трябва да изпълнят своите задължения. Защото в това извънредно положение никой не изпълнява своя дълг. А, Испания е приела до сега 18 души, 18 бежанци. Прекъсва го председателя. Госпожа Джеймс, имате думата за две минути. Един европейски паспорт и възможност за водене на европейски начин на живот. Това е към което се стремят унези, което идват в Европа. Те са готови да положат огромни усилия за това. Нещо, на което трябва да сложим край. Канцлерът Меркел отприщи огромен беженски поток, който излага на опасност економическия ни просперитет, социалното ни единение и други. Явно е, че не можем да се справим с огромния миграционен натиск. Европейският съюз просто само реагира. Европейските политики не функционират. Ежедневно се убеждаваме в това. Сега е необходимо да предприемем радикални мерки и да направим труден избор. Ще трябва да престанем да предоставяме стимули. Не е необходимо да прилагаме принципа на тоягата, която да замени моркова, но трябва да направим нещо, за да спрем потока. 28-те държави членки не бива да носят последиците от действията на една държава членка, в случая Германия. Не бива да носят последиците от погрешната и идеология. Благодаря, господин Зилстра, за една минута. Благодаря, господин председател. В началото на дебата е, един колега каза, че начина по който работим сега с мигрантите отразява това, кои сме ние. Но въпросът е как е, те подхождат към нашите жени и деца. Това пък показва кои са те. Знаеме сега, че има дори нападения с нож от непълнолетни. Тези хора, които е, употребяват е, насилие, които са престъпници, се предполага да бъдат признавани за бежанци. Те просто трябва да бъдат извадени от Европейския съюз. Турция получава пари за да удържа бежанците 3 милиарда. Сега вече се говори за сума от 5 милиарда но 5 или 3 милиарда не бива да им бъдат давани, нищо не бива да им да бъде давано, защото всъщност ние е, плащаме за е, продължаване на мизерията. Не можем да плащаме на Турция, трябва да затворим границите. Господин Ленарц. voorzitter. Voorzitter, de situatie op dit moment is... Благодаря, господин председател. В момента положението е ужасно. Комисар Аврабополос цитира а, цифри, които подчертават това. И това, което каза господин Тимерманс, показва, че с цифрите може да се играе. Жалко е, че той не е тук. Той миналата седмица каза, че 60% от бежанците фактически не са бежанци и не могат да очакват да получат убежище. Но от Фронтекс получаваме други цифри, съгласно които 89% от беженците идват от Сирия и Ирак. Дали Фронтекс знае какво говори или господин Тимерманс не знае разликата между мароканец и афганистанец? Изглежда, че комисията изпадна в смешно положение – тук трябва да бъде внесена яснота. Яснотата е особено важна. И а, искам да попитам господин Курнас. Би трябвало да знаете, че става дума за холандски план, защото холандското председателство ще прилага ли този план или не. Или само ще отбележим, че друга работна група ще се заеме с него. Господин за минута и половина. Uh, Благодаря, господин председател. Немалко колеги говориха за доклада на Европол, в който се посочва, че 10 000 непридружени, малолетни и непълнолетни се експлуатират в Европейския съюз. Европол е може би най-уважаваната от парламента агенция. Говорил съм с колегите, които работят с Европол и знам, че става дума само за моментна снимка. В момента сме свидетели на систематично малтретиране на малолетни и непълнолетни мигранти. Наистина е ужасяващо онова, на което сме свидетели. На всички онези, които мислят, че можем да си позволим лукса да се откажем, да се откажем от плановете на комисията, да се откажем и от държавите членки, да позволим на някои да правят повече, а на други по-малко, трябва да кажа, че през идните седмици на наша територия отново ще навлязат малолетни и непълнолетни лица от Сирия. Тези лица имат право на обежище по Женевската конвенция. И за това трябва да си свършим работата. Тук в парламента трябва да си свършим работата за създаването на Европейска гранична агенция, например. Няколко думи по адрес на холандското председателство. Има някои държави членки, които не си вършат работата. Те не охраняват външните граници и не преместват бежанци. Затова нека още веднъж заявим, че онези държави членки, които не поемат своята част от отговорността, които не си вършат работата, сега трябва да го направят. Председателят. Синя карта от госпожа Мусолини. Ще отговорите ли на въпроса? Да. Госпожо Мусолини, имате думата. Благодаря, господин председател. Прав сте, господин Мораес. Преди 30 години в Италия при парламентът единодушно прие закон, съгласно който малолетните и непълнолетни лица са с по-особен законов статут. Целта на този закон бе те да бъдат опазени от организираната престъпност. Не мислите ли, че и тук трябва да, и сега трябва да приемем такъв закон? Никога не ми задават колегите въпроси. Явно са много скучни изказванията ми. Затова благодаря на госпожа Мусолини. Наистина, Италия и Гърция са страни на предната фронтова линия. На предната фронтова линия са и държави като Германия и Швеция, които приемат повече бежанци, от която и да било друга държава. А други държави нищо не правят. Италия е на предната фронтова линия и тя трябва да доразвива политиката си. Нямам нищо против това. Но нека кажа на някои колеги, че Йордания вече не може да се справи. Това каза крал Абдула тази сутрин. Дори да не съществуваше Европейският съюз, хората пак щяха да дойдат в Европа. Унези държави членки, които не поемат своята част от отговорността, Председателят прекъсва оратора. Господин Танък за една минута. Сегашната криза с миграцията показва, че конвенцията от 1951 година от Женева и съответния протокол не подхождат за модерния свят с масовите комуникации. Тази конвенция бе ориентирана за положението след, 50, след Втората световна война да спаси хората от преследване, а не за хора, които преминават по света през безброй сигурни страни, за да отидат там, където им харесва, в най-социалната държава нито пък е предвидена за лица, които да прехвърлят статута си на беженец от една страна на друга, което се случва в момента. Виждаме какво се случва. Хората кандидатстват за обежище в Турция и след това пристигат в Европа и правят същото. И е, сега ще има секретар на ООН от е, източна Европа скоро и се надяваме да направиме, е, да настояваме за реформа на конвенцията от Женева от 1951 година, защото тя нито се прилага, нито се спазва. Благодаря. Госпожа Пака за Ортандуа. Благодаря, господин председател. Благодаря на онези, които помогнаха от комисията. Всичко, което се каза а, от страна на съвета, а, е вярно. А, Говорим за ценности, но ценностите се защитават с действия, не с думи. С дела, не с думи. А днес какво правим? Подкрепяме изолацията. Онези, които бягат от Сирия, представляват проблем за нас, искаме ли го или не. световната програма за прехраната бе намалена, финансирането бе намалено с 50% и резултатите бяха учесяващи. Недостатъчна защита се осигурява и на непълнолетните. Това е скандал. Има много неща, които можеше да бъдат предвидени. Хората като че ли си затварят очите пред факта, че е необходима повече хуманитарна помощ. Необходим е европейски подход към политиката за предоставяне на обежище. Колективната безчувственост на страните членки е направо удивителна, когато става дума за хора, които се нуждаят от защита. Мисля, че това засяга цялата нервна система на Европейския съюз. Благодаря. Сега госпожа Фореца за една минута. Благодаря, господин председател. Надявам се, че фактът, че някои колеги носят тениски с антифашистски лозунги на тях, не е проблем за парламента. В момент, когато фашизмът надига глава в Европа, в момент, когато в Средиземноморието сме свидетели на нов холокост, нека погледнем истината в очите – бе взето решение на Турция, на Ердоган да бъдат предоставени 3 милиарда евро. Турция е държава, която избива кюрдското население. Предоставяйки тази сума на Турция, какво всъщност искаме да направим? Искаме на нея да възложим ли охраната на границите си? Решихме да дадем 3 милиарда на Ердоган и неговото правителство, а те имат много съмнителни отношения с ислямска държава. Направихме го, защото не искаме да се справим с проблема с беженците. Нека тези 3 милиарда бъдат дадени на ВКБОМ, нека бъдат дадени на неправителствените организации. Това са структури, които могат и трябва да работят за изграждането на хуманитарни коридори. Това трябва да е европейският отговор. Господин Марагал. Благодаря, госпожо председател. Не можем да бъдем удовлетворени е, от е, факта, че Европейския парламент нееднократно е казвал какво трябва да се направи, а то не е направено. Не мога да бъда удовлетворени от факта, че комисията и съвета се съгласява с нас. Това нищо не ни ползва. Много е важно ние да спазваме международните си задължения, но все още се сблъскваме с бездействие, с мълчание, безотговорност. Всички тези случаи на смърт ние трябва да направим нещо, а сега се говори и за изчезналите непълнолетни. Положението в Турция е изключително безпокоително. Три месеца договаряхме споразумение с тях, но сега виждаме, че то дори не се изпълнява. Хората прииждат от е, Турция с е, малки лодки, за да издъхнат в ръцете на доброволците, които се опитват да спасят живота им. Единствената реакция е да има общ подход през посредством усилията на Frontex с по-добро разпределение на участието на страните членки, с повече усилия за интегриране на бежанците, с повече общи усилия. Европа не действа по-европейски. Ние трябва да действаме съвместно. Парламента, съвета, комисията, Гърция, Дания, Италия, Испания, целия навсякъде по света. Говори се извън микрофон. Господин Марагал, към вас има отправена зелена карта от господин Епитидеус. Готов ли сте да отговорите? Заповядайте, господин Епитидеус. Благодаря. Моят е, въпрос не е само към е, господин Марегал, а по-скоро за предходната колега, която се изказа. Тя предложи е, тези пари да, дават, да се дават на неправителствените организации, обаче ние знаем, че неправителствените организации нарушават много правила. Знаем, че има дори арестувани в Гърция представители на НПО на такива хора ли искате да даваме милиарди, е, за да какво да ги възнаградим финансово? Ами въпросите трябваше да бъдат зададени, когато е, говореше съответната ораторка. а респондере, ма е, е револта... Готова ли сте да отговорите? Да. Мога да отговоря, но съм объркана от въпроса. Не мисля, че може да продължаваме с този холокост, загубата на живот на хиляди жени и деца. На ниво Европейски съюз трябва да поемем отговорност, както и на ниво е, държави членки. Случващото се в Гърция, които трябва да се справят с огромния поток бежанци и последващите щети за Гърция е поредния пример за липса на хуманност в Гърция. Госпожа Арнато. Благодаря, госпожо председател. Очевидно е, че сме свидетели на голяма криза. Говорим за контрол на външните граници, за бъдещето на Шенген, но най-важно е преди всичко да спрем потокът от незаконни иммигранти, които идват в Европа преди всичко по економически мотиви и да върнем онези, чието молби са били отхвърлени. Защото съществуват правила, а, които не ни позволяват да екстрадираме онези, които не зачитат нашите обичаи и правила. Даваме милиарди на Турция, обаче поддържаме в отношение с страни, които подкрепят джихадистите е, подкрепяме иммигрантите, докато жени в редица европейски градове бяха нападани от иммигранти, а в същото време християните е, биват е, клани и унищожавани в страните, от които те идват. Трябва да прекратиме с тази, този идеологически подход. А сега господин Енио. Госпожо председател, Сравнително удовлетворен съм от това, че съвета днес има свой представител тук. За шести или седми пореден път провеждаме тези дебати. И до сега всички тези дебати бяха съпътствани от липса на единение на ниво съвет. Държавите членки не можаха да се споразумеят помежду си и да действат. Не можаха да се споразумеят за общите ни външни граници. Държавите членки трябва да ги охраняват. Съветът не можа да се споразуме и за разпределянето на беженците на европейския континент. Някои правителства смятат, че това изобщо не ги засяга. Не беше постигнато споразумение и за Турция и фонда за нея. Не бива да се преструваме, че има достатъчно средства от Европейския съюз, за да се финансира този фонд. Изцяло това не е така. Държавите членки трябва да допълнят финансирането което не правят. Те трябва също така да се споразумеят и за въвеждането на система от квоти. Това са проблемите, пред които сме изправени днес. Още един проблем е надигащият глава популизъм. Някои колеги от групата на консерваторите, или поне един от тях, се опитаха да се обявят в защита на използването на огнестрелно оръжие срещу бежанци по границите. И това е нещо изключително опасно, защото може да потикне някои граждани наистина да го направят. Госпожа Валенсиано. Благодаря, госпожо председател. Не става дума в момента за игра. Игра в която ние тук депутатите идваме, изказваме отчаяние, съветите се сменят, председателството на съветите се сменя един след друг, търпеливо изслушва депутатите и си тръгва. В момента пред нас се случва история, исторически процес в най-жесток момент и ние тук сме политически представители, които искаме от правителството, от съвета и от комисията да прекратят жестоката си неефективност и бездействие. Това е ключовата дума. Да видим какво се случва в Гърция. Унищожителен месец, най-унищожителният от последните години. Е, стотици е, загиват в е, Средиземно море. Това вече се превърна в клише. Факта, че Средиземно море се е превърна в гробище. Ние всички имаме отговорност да потикваме, да изискваме от националните си правителства да започнат да се справят с положението, защото става дума за спасяване на човешки живот, да се прилагат законите, които съществуват. Ние сме парламент и трябва да действаме. Господин Вантулис има синия карта за вас. Заповедите, господин Фантулис. Госпожо Валесяно, казахте, че е, Средиземно море се предвиж... превръща в е, гробище. Е, кой обаче приема тези хора, които минават в продънените черупки, за да стигнат до Европа? Турция е тази, която ги пуска доколкото чух, не, направих, не зададохте въпроса, направихте едно изявление. Аз нямам намерение да казвам кой е виновен но Европейския съюз не предоставя никакви законови възможности за хората, които бягат от война. Те трябва да бъдат защитавани от международните споразумения, но ние не им предоставяме законови пътища за това. Оставяме ги в е, ръцете на трафикантите. Е, това е, което правим не им предоставяме хуманитарната подкрепа, на която имат право. И това са е, грешките, които ние вършим като европейци. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Всички сме съгласни, че неконтролираният приток на мигранти в Европа трябва да бъде прекратен. И страните членки трябва да защитават сами границите си. Някои са способни да го направят, други като че ли не. Европейският съюз и Европейската комисия трябва да направи нещо много важно. А ако иска да направи това, тя трябва да направи промени в бюджета, да вземе парите от някъде другаде и да отдели много повече средства за защита на външните граници. Но знаем, че това няма да стане. Изглежда, че Единственият начин е да се остави проблема за решаване в ръцете на страните членки. Не трябва обаче да се обвиняват онези, които решават да защитават външните граници на Европейския съюз. А онези, които не са в състояние да го направят, просто не трябва да бъдат част от Шенген. Европейският съюз трябва да има прости и ясни правила за реконструиране на своите вътрешни граници. Благодаря. Благодаря. Председателят на съвета каза току-що, че като се изправяме пред кризата, ние трябва да търсиме общи и ефективни решения. Напълно е прав, съгласен с това, но трябва да се обърнем с лице към действителността. В действителност няма общи е, действие на външните ни граници. Ние е, е, контрола от вътрешни, по вътрешните е, граници е, е прекратен. Сега е, страните, някои от страните членки започват да го увеждат отново. Трябва да търсиме по-ефективни действия и първото, което не успяхме да направим е да се споразумеем с Турция да управлява морските си граници и дадохме възможност на мафията да разработи една цяла нова индустрия. Ние трябва да се срещнем с Ердоган и да говорим вече с различен тон. Економическите иммигранти пристигат в, с огромни, в огромен брой тук в приемните центрове, така наречените горещи точки, трябва да се организира по-ефективно приемане, но това за сега е просто мираж. Трябва да е, действаме на европейско ниво, но топката е във ваши ръце, господин председател на съвет. За вас има синя карта, господин е, Дебре, Депре. Готов ли сте да отговорите? От е, господин Форсенберг. Заповядайте. Ήθελα να σας ρωτήσω, εκτός από... Госпожа, извинете Необходими са така наречените горещи е, точки, но не смятате ли, че е, такива центрове трябва да бъдат създадени и извън, извън е, европейските граници? Благодаря за въпроса смятам, че ако създадем горещи точки или приемни центрове на нашата страна, това е за да можем да управляваме процеса на регистриране. След като бъдат регистрирани тези хора, те не могат да тръгват във всички посоки. Е, не може, е, нищо не можем да направим с програмата на комисия за вътрешно разместване на тези хора, ако няма тези центрове, които да ги обработват и регистрират. Е, госпожа Сакорафа има думата. Уважаеми колеги, говорим за загинали хора, чието брой постоянно нараства. Говорим и за охраната на външните граници на Европейския съюз. Дори се предлага взаимодействие с Турция, въпреки че тя поставя тези граници под въпрос. Какво искате всъщност? Какво искате да постигнете? Искате да бъдат връщани беженците ли? Нека престанем да се крием зад Гърция. Нека не и прехвърляме изцяло топката. Само защото не си изпълняваме задълженията. Настоящото положение се създаде в резултат от вашата политика. Какво направихте до момента? Какви решения взехте? Какво всъщност искате? Искате Гърция да изгради концентрационни лагери ли? Искате да създадем предпоставки за фашизъм ли? трябва да сме единни в политиката си. Трябва да има възможност за законна миграция към всички държави членки на Европейския съюз. Господин Обермайер, благодаря госпожо председател. През изминалите години, когато се говореше за беженците, левицата постоянно говореше за лошата Европа, за крепостта Европа. Но това е една лъжа. Европа не е крепост, госпожи и господа. Границите ни продължават да са отворени. Дори според мен са пропускливи като швейцарско сирене. Не охраняваме външните си граници. Показателно за това е че на наша територия вече навлязоха 1 милион бежанци. Предоставихме 3 милиарда на Турция, но тя изисква от нас още 5 милиарда. А само тази година е получила 750 милиона по инструмента за предприсъединителна помощ. Турция се пазари с нас. Изнудва ни. Опасявам се, че тя ще продължава да потъпква основните права, ще продължава да хвърля в затвора журналисти, ще продължава да води кръстоносен поход срещу кюрдите, ще продължава да се държи нагло спрямо Европейския съюз. Турция не може да замени охраната на външните граници от наша страна. Благодаря, господин госпожа Морано. Благодаря, госпожо председател. Да се прекрати политиката на квотите. Аз посетих е, лагерите в е, Ливан и другаде. Видях е, какви са размерите на проблема. Тези хора трябва да бъдат приети, хранени, да им бъдат намерени жилища в Европа. Виждам, че международната общност не се направи необходимото, за да помогне на тези, които страдат в Сирия и другаде. Стотици загиват в вълните на Средиземно море. Колко деца са загинали е, миналата седмица, а всички като че ли са индиферентни. Европа а, не може да направи необходимото. Тя е заплашена от а, влизането на терористи заедно с иммигрантите. Тоест, ние не можем да осигурим а, нашите народи, да гарантираме сигурността на нашите народи. Неспособни сме да върнем а, онези, които не са незаконно в Европа. Шенген е заплашен, външните граници са залети. В Кале виждаме един от най-големите европейски градове. И а, нашата финансова помощ трябва да бъде преориентирана към ефикасно подпомагане на Йордания и Ливан, където иммигрантите намират обежище в сродни народи. Иначе ще бъдем изправени през политическа криза, която ще предизвика нестабилност. Госпожа Сипенс. Благодаря, госпожо председател. Нека съм съвсем честна. Безмълвна съм, потресена съм, срамувам се, разочарована съм, ужасена съм от разискванията, които се водят днес тук в парламента. Казваме, чудесно е. Нека дадем малко пари на Турция, за да се погрижи за 2 милиона бежанци на своя територия. Наистина ли смятаме, че Европейският съюз с неговите 500 милиона граждани не е в състояние да се погрижи за 2 до 3 милиона бежанци? Това ли е посланието, което отправяме? Какво заявяваме? Че сме изчерпали потенциала си ли? Ужасяващо е според мен, че хора, които бягат от политическо преследване, от бедност, от войни, се третират като нещо досадно, като едва ли не като отпадъци, които можем да струпаме някъде в света, само и само за да не са на наша територия и за да не трябва да се грижим за тях. Не броят бежанци, пристигащи на наша територия, е основното предизвикателство. Същинският проблем е, че вече от години нямаме общо европейска стратегия за справяне с проблема с бежанците. Те по случайност попадат в Гърция, Италия или България и ние просто заявяваме нека си останат там. Германия пък каза не можем да приемем повече от 1 милион бежанци. Стига толкова. Миналата година в Италия пристигнаха 800, в Гърция, извинете, пристигнаха 800 хиляди бежанци. Съгласно действащите правила, те би трябвало да останат там. Но как би било възможно това? Не сме изправени пред бежанска криза. Изправени сме пред криза на безотговорността. Плашещо е според мен, че толкова с, с, с така валека ръка сме готови да разрушим Европа, че сме толкова лекомислени. Синя карта от госпожа Холмайер, госпожо Зипа, ще отговорите ли на въпроса? Не. Добре. Следващият оратор е господин Вайгел. Uh, uh, Извинете, господин Ашвард като слушам дебата, ми се иска да направя едно предложение. Колеги, имаме проблем. Трябва да бъдем по-точни в формулировките си. Тук казвате мигрант, е, дума, която описва хора, които бягат от война и преследване. Това не са мигранти, това са реални бежанци, истински бежанци, на които ние сме длъжни да предоставим обежище. Също казваме мигранти и, с, и описваме с тази дума хора, които идват от целия свят да търсят по-добър живот. Това не са мигранти, това са економически мигранти. Хора, които нямат законово основание да искат да пребивават тук. И накрая наричаме мигранти тези европейци, които работят в европейска страна, в която не са се родили. Те не са мигранти. Европейските граждани упражняват правото си да се придвижват свободно, напълно законно право. Така че, ако не сме точни в формулировките си, не само объркваме обществото, но подозирам, че объркваме сами себе си от време на време. Господин Байгал има думата. Седоюча, спочтована комисия. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, господин министр. Не трябва да подценяваме информираността на нашите граждани – не трябва да подценяваме информираността на бежанците. Те знаят, че вече не са добре, добре дошли навсякъде в Европа. А, те са прекалено много бежанците и не можем да ги приемем с а, отворени обятия. Като че ли не сме помислили какво стана в Европа, когато ние участвахме в войни, които изхвърлиха тези хора от домовете им, оставиха ги бездомни и сега те са по пътищата на света. Не помислихме за това, когато предпочетахме насилието пред дипломацията. Чухме емоционални изказвания днес. Чухме, станахме свидетели на отчаяние и бесилие. Трябва да кажа обаче, че върховният представител госпожа Могерини, както и европейските правителства, трябва категорично да подкрепят мирните преговори с Сирия, за да може да се осигури връщането на бежанците, когато му дойде времето. Трябва да постигнем политически компромис с страните, от които идват тези бежанци. Госпожа Гонсалес Пенис. Благодаря. В настоящия момент трябва да си спомним за онези, които емигрираха на времето в Съединените щати, за да спасят живота си. Можехме да спасим живота на хиляди хора, ако бяхме приложили своевременно действащите правила. Действията, които предприема комисията спрямо Гърция и Италия, наистина ме удиви се има предвид драматичната история на този регион. Трябва да сложим край на гражданската война в Сирия. Трябва да приложим ефективен механизъм за приемането на беженци. Трябва да поемем своята част от отговорността да предоставим обежище на онези, които се нуждаят от него. Подписали сме Женевската конвенция за статута на беженците. Тя ни задължава да направим всичко това. Председателката. Процедурна бележка, господин Обермайер. Благодаря, госпожо председател. Моля ви да се погрижите за това да се смекчи малко тона. Вече за трети път колегите от левицата правят изказвания, които с които в никакъв случай не съм съгласен. Колкото и да е тежко положението в Средиземноморието и по границите ни, не можем да го сравняваме с положението по време на нацистската диктатура. Друга колега пък направи сравнение с Холокоста. Престъпление също е извършено от нацистите. Обърнете внимание на колегите, че тези сравнения са неподходящи и не бива повече да се правят. Благодаря ви, госпожа Бидзото. Благодаря, госпожо председател. През 2015 година милиони мигранти влязоха в Европа. Тази процес продължава и ще продължава в бъдеще. Италия и Гърция се сблъскват с безпредседентни е, тежести за социалната си система. Масова е иммиграцията, засилва се насилието в градовете, е, Шири се ислямистския тероризъм, външните граници на Европейския съюз не си изпълняват функцията. Не може да продължава така. Трябва да имаме обща политика за миграцията и да направим нещо за хилядите мигранти, които живеят на плещите на нашите граждани. Европейския съюз спеше, беше потънал в дълбок сън трябва да мислим за една обединена и силна Европа, която може единствено да бъде обединена и силна, за да защитава границите си. Господин Преда. Благодаря, госпожо председател. Бих искала най-напред да приветствам казаното от консерваторите преди малко. Какво каза той? Каза, че трябва да тежим с цялата си тежест в преговорите във връзка с а, Имахме огромни пре... проблеми с преговорите. Знаем какво е и британското предложение. То е абсолютна безсмислица, но е хубаво, че има консерватори, които разбират проблема с господин Камеран. Сега, във връзка с външната, външното измерение на въпроса за мигрантите. След като се подновят преговорите в Женева, трябва да се опитаме да направим всичко възможно, за да се чуе нашия глас по време на преговорите. Беше отслабена нашата позиция в този контекст, защото, да, вярно е, ние не се вслушахме в вика на юрданците, на либанците, на турците, които от години ни говореха за тази криза на мигрантите. Много късно се чухме в техния зов и трябва да се получим от случилото се. Нека да кажа нещо и за партньорството ни с Турция. Зная, че тук в тази зала има много хора, които са напълно безотговорни по отношение на Турция. И всичко това е свързано с техните лични позиции. Тези хора са готови да потъпкат Турция, да поставят да е затиснат до стената и това по никакъв начин не може да помогне на кризата с мигрантите. Господин Холвит. Благодаря госпожа госпожо Когато в края на миналата година Европейския съюз обеща да предостави помощ в размер на 3 милиарда евро на Турция за да помогне с 2,7 милиона бежанци, които те са приютили от Сирия. Това се смяташе за един от основните елементи но в отговора на Европейския съюз на кризата. Този инструмент трябваше да започне да предоставя финансова подкрепа от 1 януари тази година. И е ужасяващ факта, че месец по-късно все още страните членки на Европеяват да се боричкат за това колко точно ще допринесат за този финансов пакет. Моята страна е готова да моята партия е готова да поеме част от своята финансова отговорност, но аз продължавам да съм отвратен от решението на Обединеното кралство отказа да поеме своята част от необходимите квоти от бешенци. Само половин милиард ще бъде предоставен от е, бюджета на Европейския съюз, останали ще бъдат от държавите членки. Сега се оказа, че частта ще се увеличи до 1 милиард от европейският е, бюджет. Не трябва да допускаме тя да се увеличава повече. Председателят Юнкер каза, че тези 3 милиарда евро са важна, важен елемент за запазване на репутацията на Европейския съюз. За нещастие, мнозина в е, моята страна искат този Европейски съюз да се, прояви, да се провали при този тест. Не бива да го допускаме. Колкото и тежка да е кризата, нашите общи ценности трябва да си останат същите. И позвавам всички колеги да поискат от държавите си членки да осигурят парите, за да може да бъде предоставена хуманитарната помощ, от която хората толкова отчаяно се нуждаят. Благодаря ви, думата има господин Чернецки. Пани Пшевенчонца, пани Косачо, szanowni państwo! Благодаря, госпожо председател, господин комисар, дами и господа. Аз дълбоко уважавам това, което каза преждеговорившият колега, но искам да попитам, ако давахме така пари, колко лагери щяхме да, ще, ще да има до момента, но по-добре нека ме не задавам този въпрос. Аз, когато бях в отпуска, бях в Кюрдестан, и много хора там в лагера не искат да ходят в Европа, искат да се върнат в а, своите страни. Така че не само Турция заслужава пари, а и Кюрдистан. Така че когато говорим за солидарност, има и други измерения. Президентът на Франция каза през 2007 година, че пакетът за обежището е важен за цяла Европа. Ето, например, къде имаме солидарност, когато става дума за отношенията Русия-Германия. Господин Петърсен, благодаря. Имаме криза на солидарността в Европейския съюз. Една криза, която се вижда в формата на затруднено движение в момента в Европа. Европа се проваля, ние се проваляме, независимо дали говорим за политиците или институциите, не отговаряме на очакванията на гражданите. Политическата воля не е на лице. Естествено, трябва да решим проблемите заедно, но Европейският съюз не е копче, на което човек да натисне и да, да излязат решенията. Държавите членки трябва да допринесат е, всяка своя, своя дял за общата отговорност. Всички говорят за общи решения, но държавите членки действат национално, а ситуацията ни засяга всички нас. Решенията трябва да се намерят в общността. Това трябва да намерят, да разберат държавите членки. Нещата, времето напредва, ние нямаме време за бърза, за, за губене. Трябва да побързаме, защото средата на февруари наближава. Ако искаме да имаме общи решения, това значи, че трябва да мобилизираме както усилията си, така и волята си. Благодаря. А сега господин Абаунт. Благодаря ви, госпожо председател. Прекалено късно е. Съвета заявява, че мерките са предприяти и сега вече ще действаме. Да, но е прекалено късно. Колкото повече експулсираме а, бежанците, толкова а, повече ще се застрашава правото. На 18 февруари е важна дата, ни казват някои групи. Вижте, много хора казват, аз съм солидарен и ще бъда солидарен, но веднъж след като влязат в правителството, престават. Един италиански колега прояви е, голямо лицемерие в това отношение. Това наистина е театър на абсурда. Трябва да отидем в Лесбос, в Кале, в Сеута, там ще видим какво точно се случва и ако отидем да видим и дискусията ще бъде по-различна. Господин Бей. Tout à l'heure, nous avons entendu le président току-що чухме председателят на групата на социалистите с пяна на уста да ни каже, че проблемът, който предизвика кризата е една пандемия на страха. Нещо, което подкрепя и госпожа Меркел. Но нека господин Петел да си спести малко от яда и да запази нервите си и да приеме някои от наречените бежанци от тях под претекст, че защитавате една общност на ценности, вие се подавате на опасни и утопични идеологии. Не, ние не споделяме вашите ценности, защото една истинска благородна цел започва най-напред с почване на нашите. А вие искате винаги помагате на чушите, преди да помагате на нашите. А разбира се, не вие самите плащате последиците от наудничевите си действия, а най- уязвимите от нашите граждани. Разбирам, че този а, дебат е за насилието срещу а, бежанците, а не извършено от мигрантите. Мисля, че това е грешка, но не оказа, че ви способен на всички. Госпожа Бозенберг. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, в една ситуация, в която Шенген е застрашен, трябва да помислим какво означава това за а, гражданите. Това е политическо решение, това е необходимост. Гърция се бори с огромна беженска вълна. Фронтекс каза, че не е възможно да да напълно да контролира границите. Ние е, се опитваме да спасяваме човешки живот и да спазваме стандарти и правила, но ситуацията е много трудна. Има организирана престъпност тук, е, престъпност идваща от Турция към Гърция. Хубаво е да се създадат е, горещи точки извън Европа. Това беше заложено в резолюцията от съвета Турция трябва да спазва своите ангажименти. Не би трябвало да се сочи пръста към Гърция заради географското и положение. Гърция не може да понесе цялата тежест. Нека всеки поеме своята отговорност. И ако Шенген се срути, това ще бъде вината за това ще бъде на всички държави членки. Госпожа Рубял. Благодаря ви, госпожо председател. Днес е денят на мармота и, както и във филма, дискусията продължава да се повтаря. Само тето тук не играе в някаква комедия, а напротив в най-голямата трагедия от последните десетилетия. Тези хора понякога дори не достигат до нашите граници, защото измират по пътя. Европол наскоро каза, че 10 000 малолетни са изчезнали след като са пресекли границите много малко напредък бе отбелязан по отношение на партньорството с Турция. Господин Тимерманс твърдеше, че трябваше словата да се превърнат в думи. И 24 часа след думите на Тимерманс, нашия парламент излезе с конкретно предложение за мерки от 1 януари. Съвета два месеца по-късно все още не знае откъде да намери необходимото финансиране. Твърди, че е щял да помисли и да ни информира намира. Ама вижте, какво чакате да се случи още, че да продължите преговорите? Не може безплодни дискусии да водим непрекъснато. Това не се отразява по никакъв начин на уреждането на кризата и не подпомага хората. Хората измират на вратите на Европа. Благодаря ви. Направете нещо. Господин Башир, благодаря ви, госпожо председател. Колкото повече се променят нещата, толкова повече си остават същите. Продължаваме е, да се боричкаме по въпроса за бежанците. И въпреки, че все повече повече се е, объркваме от липсата на напредък, мълцина са онези, които са способни да признаят, че тясното сътрудничество с съседите ни е от съществено значение, ако искаме някога да успеем да наложим контрол над положението. Дали ви харесва или не, Турция е ключов партньор в цялостното управление на миграционната криза. Криза, която се оказа много по-близо до нас, отколкото си давахме сметка. И цялостната политическа цялостните политически отношения е, на Турция с Европейския съюз изобщо не са част от днешния дебат. Не бива да забравяме, че Турция прояви добра воля, предоставяйки грижи за над 2 миля, милиона бежанци, които вече се намират на територията на страната. Очевидно е, че финансовите средства, които ще бъдат опуснати на Турция, трябва да бъдат обекта на внимателен контрол но предоставянето на подслон, на образование и храна на тези хора, на беженците в Турция ще е важна стъпка напред, за да решим проблема ние при нас. Благодаря ви. Думата има колегата Пимента Лопес. Е Благодаря, господин председател. Какви са, какъв е происхода на конфликт? конфликтите. Е, това са конфликти, които се финансират от екстремистски сили, от диктатори, от намесата на Саудитска Арабия. Затова хиляди хора са тръгнали към Европа. Те бягат от война, от кръвопролития. Това е реалността. Концепцията за Европа като крепост, концепцията за стени, за концентрационни лагери, това са е, концепции за нечовечността. Беженците живеят при ужасяващи условия, биват отпращани, не бива да се подкрепят такива политики. Скъпи колеги, колко късно се събудихме. Навсякъде в Европа тази идеология, която проповядвахте, рухна атентати, масови изнасилвания, антисемитски нападения и други нападения срещу християните. Всичко това е последица от вашата слепота. Вие отказвате да признаете грешките си и само търсите някакви смекчителни лечебни средства. Турция играе мътна игра с ислямска държава масово се изпращат мигранти от нейна страна, а това е престъпно. Има много напрежения между мигрантите и между местното население. Така се стига до варварски актове. В името на европейския народ, господин Юнкер, прекратете това и се вслушайте в думите ни. Госпожа Гудричка zaginięcie ogromnej liczby emigrujących dzieci. Благодаря ви. Голям брой деца мигранти са изчезнали по пътя си към Европа. И това поставя много сериозни въпроси за безопасността в миграционните лагери. Това също показва, че не знаем нищо за хората, които пристигат в Европа. Знаем, че голяма част от тези деца не разполагаха с документи, но по някаква причина са успели да преминат през процедурата за регистрация. Сега те най-вероятно са принудени да се проституират или са принудени да работят против волята си. Какво да се случи, какво да направим, като нямаме информационна система, на която може да разполагаме. Не може да си служим с ШИС. Frontex и Европол към момента все още не са получили пълен достъп до подобни бази данни. При това положение как бихме могли да се борим срещу организирания трафик на мигранти, ако има нежелание на обмен на информация страна на Европейската комисия. Фронтекс би трябвало да координира контрола на външните граници, но как може да го направи, ако няма достъп до системата на ШИС в държавите членки, къде, където са насочили най-голям брой от мигрантите. Така че от една страна разполагаме с Фронтекс, от друга страна разполагаме с информационната система на шенгенското пространство, но на практика възпрепятстваме тези две системи да си сътрудничат, както по време на мир, така и по време на криз. Госпожа Йотова. Благодаря, госпожо председател трябва да си отговорим днес на един въпрос иска ли европейският съюз да управлява кризата или да се справя само с последствията? ако отговорът е управление то не се справяме. древната легенда за сизиф и камъка продължава да бъде емблема на тази политика. не сме решили нито един проблем на бягащите от войните и смъртта хора. не сме спрели економическите мигранти не сме успокоили собствените ни граждани вместо солидарни решения сепаратистки съюзи на държави членки без адекватна реакция на съвета нови стени и огради и опити за разрушаване на шенген. кризата постави европа в извънредна ситуация изискват се извънредни мерки за извънредно кратки срокове. необходимо е засилване на службите за сигурност и граничните органи при стриктно спазване на човешките права и международните договори. това искат нашите граждани но комисията бави приемането на регламента за охрана на границите прилага двоен стандарт защото изключва българя румъния и хърватия от обхвата на новата агенция. има опити за буферни зони между шенгенска европа и транзитните държави. дъблин трябва да се промени но не се премахва клаузата за първа държава на прием. как ще действа постоянен механизъм за релокация като временният все още не е задействан? каква е рекапитулацията от ла валета и западните балкани? и още нещо господин комисар балканите са сложен регион там конфликтите се раждат бързо и никога не затихват. нека да не си играем с огъня. изолирането на гърция е несправедливо. тя ли е виновна че споразумението с турция не работи? това е европейски а не гръцки проблем. крайно време е съветът през февруари да направи пълен преглед на всички политики досега и да излезе с програма с конкретни действия и срокове господин комисар дами и господа представители на ppe sd алде гue този дебат е абсолютно и безусловно доказателство за пълния провал на политиката която вие вашата комисия и вашите правителства водите в последните години по отношение на легалната миграция на безумната политика на откупи за турция въпреки нейната подкрепа за ислямска държава и салфийския тероризъм. всичко за което ние от екр ви предупреждавахме се случи четири часа вашите лидери театрално и прощавайте лицемерно се опитват да се оправдават за чутовния провал на така наречената интеграция на сбъркания мултикултурализъм на квотите за нелегални мигранти и прочие провалени безумия. потресаващо лицемерие насилието в кьолн и други европейски градове милионите нелегални мигранти нападенията извършени от тях из цяла европа безредието по европейските граници хилядите изчезнали деца жертвите на сексуална експлоатация са само ваша отговорност и ваша вина и това не може да бъде отречено прекратете лицемерието и оправданията признайте вината си и поражението спестете празните приказки. господин бге благодаря. в нормални времена можеше да се търсят нормални е, решения, но едно е ясно трябва да се укрепят външните граници, трябва държавите членки да поделят отговорността си. Така го изисква член 80 на договора. Беше, трябваше да се дефинират е, сигурните страни на происход и това се случи. Но така или иначе, очаква се все, очакват се все повече беженци. Това налага да преосмислим нашата политика за беженците. Сега говорим за средства за Турция. В началото се говореше за 500 милиона от бюджета на Европейския съюз, а 2,5 милиарда трябваше да дойдат от държавите членки. А сега, е, чрез е, парламента, а сега за 1 милиард от бюджета трябва да дойде от Европейския съюз. Но това не може така да продължава. В Лондон ще има конференция на донорите. И там е, цифрата 2,5 милиарда трябва да остане, но се говори за това тези пари да се отвоят. Откъде ще дойдат тези пари? Освен това, говори се за Македония и за Сърбия. Те трябва да получат помощ от фондовете, от, попечи, от, от, е, от е, доверените фондове. Добре, но нека не забравяме, че трябва, че това са пари, които са взети от бюджета, от предприсъединителните инструменти. Това е финансово жонглиране, не е сериозна политика за преодоляване на кризата. Благодаря, госпожа Пири. Dank u, voorzitter. Terwijl de Europese Commissie hard haar best doet om een gezamenlijk antwoord te formuleren op de vlucht... Благодаря. Ние правим всичко възможно да намерим добро решение на кризата, но тези решения не стават реалност. Защо? Защото липсва солидарност. Виктор Орбан има друга концепция за Европа. Холандското правителство предлага альтернативен план за легална миграция – 250 хиляди презаселвания на година, това се предлагат, но ние бихме искали да видим един още по-амбициозен план. Не би трябвало да се заблуждаваме. Нелегалните маршрути ще продължат да съществуват. Естествено, това е неприемливо за нас. Колкото и альтернативи е, да има на Европа, нашата Европа е само една. Господин комисар, защо всъщност комисията отхвърли холандския план? И как смятате да осигурите подкрепа в съвета? Господин Вандален. Госпожо председател, Имам най-различни предложения как да се третира беженският въпрос. Има най-различни планове, но в крайна сметка имаме нужда от действия в момента. Не трябва да си губим времето с изработване на планове. Трябва да се свика една конференция на върха, среща на върха. Трябва да се действа както при избора на папата. Трябва да има най-накрая едно решение – обвързващо за всичко, за всички. Европа иска да помогне на хората, чието живот е заплашен, но обежище на хора, за, на хора от Марокко, от Албания, не може да има такова обежище за тези хора. Освен това, трябва да предотвратим Турция да да влезе в Европейския съюз през задната врата. Господин Коелю. Сеньор президент, сеньор президент консенсус, сеньор комисари. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, още от самото начало на тази е, мигрантска криза аз казвах, че Европейският съюз трябва да се бори в краткосрочен и дългосрочен план. Трябваше да се справим с неотложната ситуация, но и с е, е причините при първоисточника. Няма да се справим с извънредните а, положения, като приемаме мерки, които ще имат дългосрочен ефект. Същото се отнася до спасителните операции. Много а, трагедии вече се случиха в Средиземно а, море. Виждаме сега, че същото се случва и с Шенген. Няма достатъчно ресурси за горещите точки в Италия и в Гърция. Няма достатъчно финансово подплатение. И като че ли това не беше достатъчно, сега държавите членки е, решават егоистично да приемат собствени си политики. Сега държавите членки заплашват Шенген, а не бежанците. Свободното движение в шенгенското пространство се използва като контрааргумент, а новия механизъм за оценка на шенгенското пространство, прият през 2013 и прилаган в Гърция, показа, че Европейския съюз може да идентифицира проблемите, но както видяхме от тази криза, Европейския съюз се нуждае от инструменти, които да му позволят да се справи. Фронтекс също трябва да има засилена роля. Благодаря, господин Гайер. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Бюджетът 2016 мобилизира всички възможности ижната финансова рамка. Дадени са на разположение милиарди, които да помогнат на държавите членки да преодолеят беженската криза. Това означава бюджетният орган на Европейския съюз да финансира е, тръстовите фондове, е, доверителните фондове, но това не може да стане в пълен обхват. Държавите членки трябва тук да помогнат. Уважаеми колеги, нашият опит сочи, че трябва да играем а, е, конструктивна роля при преодоляването на кризата. И тук имам предвид бюджетната комисия. Ние до голяма степен разбираме какво се случва с инструмента за Турция от вестниците. Не, информация не върви директно от съвета към, към нас. Това трябва да се промени. Господин Мариас. Ορισμένοι κατηγορούν εντελώς άδικα βεβαίως την някои напълно неоснователно обвиняват Гърция, че не спира потока от мигранти през Егейско море и че Гърция трябва да бъде из, изгонена на чудесно пространство, че няма такава възможност. Колеги, е, кризата е, идва от е, трафикантите, които прекарват беженци през Екейско море. Не сте ли се замислили защо хиляди беженци поемат риска да се удавят в Егейско море, за да достигнат до Гърция, вместо да минат през Турция към България? Защо Гърция се превърна в магнит за бешенците? Защото тя е единствената държава членка на шегенското пространство, която е малко като Турция ние предоставяме златния документ, който може да им позволи да стигнат до Германия. Ако Гърция напусне шенгенското пространство, 90% от, от мигрантите няма вече да пристигат в Гърция. И, после, и е, по този начин отрицателните последици за Гърция ще бъдат ограничени. Всъщност ние ще бъдем поръсвани от този това подобно развитие. Така че нека да спрем а, е, с подобни заплахи, че ни изгоните от Шенген. започнете най-накрая да създавате те наречените горещи точки в Турция. Благодаря, господин Кирцос, има думата. Благодаря, проедре. епифилаксис. Благодаря ви, госпожо председател. Въпреки основателните резерви, все пак трябва да отпуснем обещаното финансиране на Турция. По този начин тя ще може да подпомогне хилядите бежанци, които са там. А колкото повече забавиме това финансиране, толкова повече миграционната криза ще излиза от контрол. Изключително трудни времена предстоят още хиляди мигранти ще идват. 150 хиляди човека на ден ще започнат да идват от април нататък, когато зимата приключи. Трябва да видим дали турското правителство ще желае да сътрудничи. Но за да можем да проверим, ще трябва да покрием основните финансови нужди на бежанците в Турция. И по този начин ще се стигне и до драстично намаляване на миграционния поток. Ако искаме да подкрепим хората в Турция, трябва да изпратим финансовите средства, за да видим каква ще бъде ответната реакция и на Анкара. Колкото повече забавяне тези средства и ако решим въобще да не ги изпращаме, само ще накажем турското правителство, което едва ли ще се отрази положително. Продължавам да смятам, че колкото повече отлагаме, толкова повече подкопаваме позицията на милиони бежанци, че и нашата. Господин Виоти. благодаря, господин председател. От месеци вече говорим все за европейските ценности, все за тези проблеми. Но има един друг дискурс който вълнува италианското правителство. Това са паралелни събития. Трябват ни политики, не ни истински политики, не ни трябват аргументи от сорта на тези, които представи господин Вебер. Какво представлява господин Орбан в, в Унгария? Какво ще се случи ако разнищим този сложен въпрос, имаме политики, имаме определени ценности, ето Шенген е застрашен. Въпросът е обаче как да се помогне на Гърция, на Италия. Трябва да сме практични, трябва да говорим за конкретиката. И в заключение, основната атака не е на Вебер не и към Ренси, а към Юнкер. Господин Бареков. Добър вечер. Аз съм европеец, но на първо място българин. В този вид европейския съюз е обречен, а Шенген е напълно мъртъв, един спукан балон. Нови берлински стени разделят Европа. Европа на няколко скорости превърна бедните европейци в гето. Госпожа Меркел покани бежанците, за да се осигури ефтена работна ръка за немската економика. Европейските лидери са безпомощни те не могат да вземат елементарни решения. правим прекалени отстъпки пред режима на ердоган който търгува петрол с даеш. не подкрепям даването на три милиарда евро за турция за да пази нашите общи граници. превръщането на бедни европейски държави като българия и гърция в буферни зони е безумно престъпление спрямо европейски граждани. изнудвате бедняци за трохи. нека германия сама плати тези три милиарда а европа да подкрепи българя за опазването на европейската граница. тези три милиарда трябва да отидат в българската и в гръцката гранична полиция а не в турция. благодаря. позволете ми да кажа няколко думи. най-напред на въпроса за насилието срещу бежанци. Това е изключително важен въпрос и не трябва да се пренебрегва. Още повече, че говорим за деца. Десетки хиляди деца. Организираната престъпност не си почива и не стои с кръстени ръце. Тя се възползва от проблема трябва да се погрижим за момичетата в Европа и всички много добре знаем защо това е проблем. Много, на много важни въпроси ще трябва да отговорим, като например как да действаме. Как да организираме миграционния поток и да го ограничим. Трябва да разчитаме на собствените си сили, а не на другите. Трябва да прилагаме Шенген. Това, което ни предстои, е изпитание. Изпитание за нас и за целият Европейски съюз. Слава Богу, част от решението вече е залегнало в агенцията в рамките на новата гранична служба. Трябва да спасим Европейския съюз на всяка цена. За да можем да го постигнем, най-напред трябва да се справим с миграционния поток. Нека да помогнем на Албания, на Македония и на България. В противен случай ще трябва да започнем да връщаме економическите мигранти. Госпожа Лопес Агилара е следващата. Благодаря. Отново говорим за бежанци, но не само за бежанците говорим днес. Днес говорим и за разделената Европа за деца, които умират, хиляди хора, които загиват в морето, хора, които са изчезнали. Говорим за, за срива на Шенген. Въпросът, който си задаваме е дали за две години е, няма да има свободно движение на хора. Как да посрещнем хората, които е, търсят при нас обежище? Казват се, че над 10 000 деца са изчезнали в ръцете на търговците на хора. Жак Телор казва, ако човек не върти педалите на колелото, той пада. По същото се отнася и за Европейския съюз. Трябва да въртим педалите на солидарността. Ако трябва да укрепим външните граници. Господин Юрек. Długą листа wzruszających deklaracji na temat imigracji. Чухме доста чудни слова във връзка с миграцията. Цял списък чухме, но а, този списък не може да получи нашето доверие. Защо? Защото мълчим, когато някой зове за помощ. Насилието срещу християнските бежанци от страна на останалите бежанци в бежанските лагери е истина. Разполагаме с конкретни факти и доказателства. От седмици вече чакаме да обсъдим и резолюцията, която приехме в това отношение. Трудно е обаче да се говори за подобни факти. Миграцията и бежанците са важно явление и те изискват не само солидарност, но и налагане на мултикултурализъм на държави, които до сега избягваха от него. Госпожа Матейра, благодаря. Европейският съюз е поставен под огромен миграционен натиск, натиск, който залива нашите граници, залива шенгенското пространство. И въпреки трудните обстоятелства, трябва да намерим добър баланс между желанието да защитим беженците и да спазим международните норми и невъзможността да поемем повече економически мигранти между 550 хиляди мигранти тръгват всеки ден от Гърция за Европа. Трябва ни краткосрочно решение. Сигурна съм, че Европейският съюз ще се справи и ще може да намери правилното законодателно предложение. Трябва да защитим с него Шенген. Създаването на горещи точки и на квотна система явно има дефицити, но това са две, два приоритета, които трябва да се приложат в Европейския съюз на практика. 3 милиарда за Турция. Трябва да се споразумеем по тях защото между 2016 и 2017 година тези средства ще могат да спомогнат за намаляване на беженския поток. Турция в този смисъл е наш, наш партньор. Ние не можем да си позволим обаче да приемем всички беженци. Господин Денано. Madame la Présidente, effectivement, chers collègues, millions... Благодаря ви, госпожо председател. Голям брой колеги, наистина, основно сирийци, бяха приютени на територията на Турция. И не може да остане безразлични при този факт, особено като си има предвид, че голяма част от тези бешенци един ден би трябвало да се завърнат в родината си или да се насочат към друга страна на Европейския съюз. Действително, Турция играе много важна геостратегическа роля и трябва да сме наясно с този факт. Това положение създава отговорности както за Турция, така и за Европейския съюз. Идеята, че Европейския съюз трябва да подкрепи Турция е напълно разумна идея и аз се подкрепям, но това трябва да се случи при пълна прозрачност. Кой ще плати тази помощ за Турция? Държавите членки, бюджет на Европейския съюз или и двете? Кой също така ще получи тази помощ? Турското правителство, или неправителствените организации, които контролират употребата на тези средства. Толкова много въпроси, на които би трябвало да отговорим. Трябва да направим всичко възможно Турция да може да приеме тези беженци по възможно най-достоен начин на своя територия. Благодаря ви, думата има господин Кристофово. Кирия Проедре, πιστεύω ότι το προσφυγικό μας αγγίζει και πρωτίστως οφείλω να... Благодаря ви, госпожо председател. Моята държава беше засегната от мигрантската криза, но целият Европейски съюз е засегнат от нея. Може би нещата не се случиха така, както очаквахме, но ако всички бяхме действали по начина, по който го изискваше Европейския съюз, може би нямаше да се стигне до тук. През 2015 година увеличихме економическата си подкрепа в това отношение. Колко дискусии, колко усилия, колко действия бяха предприяти от Европейския съюз, когато видяхме как другите държави, като САЩ, Русия и така нататък, не правят нищо. Те дори много често критикуваха Европейския съюз. Нека да сме наясно в това отношение. Не Гърция а, създава бежанците, тя ги приема. А Междувременно други държави издигат стени. Гърция проявява солидарност. Борещият се гръцки народ при тези тежки економически условия с толкова ограничени средства е ярък пример по отношение на бежанците, а останалите държави членки, които обвиняват Гърция, фактически не подкрепят Европейския съюз. Същото става сега и с Шенген. Вие искате да взривите Европейския съюз. Ако искате да обсъждаме отговорностите, то тогава нека да погледнем и Турция. Турция изпраща бежанците в Гърция. Какво ще ще да стане, ако Гърция започне да ги връща обратно? И накрая, госпожо председател, позволете ми да кажа, че гръцкия народ трябва да получи подкрепата на Европейската комисия. Трябва да ни се даде Нобелова награда за мир, за солидарността, която проявяваме към бежанците. Госпожа Пост, благодаря. От три часа съм тук и слушам дискусията и трябва да кажа, аз съм разочарована. В този дебат бяха засегнати много точки, но се срамувам от много отказаните неща и смятам, че така чувстват много от гражданите в Европейския съюз. Много неща са поставени на, на карта в момента. Рискуваме целият проект Европейски съюз да се срути, рискуваме ценностите си, рискуваме и доверието, да, да загубим доверието в европейския проект. Ако ние не се застъпим за човешките права, ако ние не провеждаме хуманитарни акции, кой ще го направи? Става дума за расизъм, за идил. Това е идеология, с която се опитваме да се справим, но ние в Европейския съюз сме задължени да вървим заедно. това, което прави съветът, на уважението към нас и комисията не може да се приеме. В един доклад на Amnesty International се казва, че деца и, и, и, и жени са били тормозени от служители в Европейския съюз. Какво правим ние, когато става дома за насилие? Ние трябва да защитим човешките права. В противен случай цяла Европа е застрашена. Господин Радев госпожо председател дами и господа крайно време е да се даде ясна визия за насоката на развитие на миграционната политика на европейския съюз дали да се запази политиката на отворени врати за всички или да бъде намалена пропускливостта и гарантирана сигурността на европейските граждани без това да е в разрез с международното право. неколкократно съм настоявал за засилване на контрола и сигурността по европейските външни граници нещо което моята страна България отдавна прави. споделената отговорност за тяхната охрана ще доведе до повече доверие между държавите членки и ще гарантира запазването на едно от най големите постижения на европейския съюз свободата на движение. поради това е изключително важно новата европейска гранична служба да има мандат да охранява не само шенгенските граници но всички външни граници на европейския съюз гарантирането на сигурността на европейските граждани обаче изисква обществена и политическа подкрепа за действията на европейските гранични служители. за съжаление българските гранични полицаи които вършат трудната задача да охраняват изключително насечения терен на границата с турция са често критикувани от чуждестранните неправителствени организации. считам това за неприемливо особено имайки предвид че многократни проверки за спазването на европейското законодателство и ефективната работа на граничната полиция са опровергали тези твърдения. не на последно място искам да обърна внимание на необходимостта от сътрудничество със съседните на европейския съюз държави особено тези които приютяват най много бежанци или се намират по пътя на миграцията към европа осъществяването на продуктивно партньорство с тях неминуемо ще доведе до по ефективна борба срещу трафика на хора и намаляване на миграционния поток. благодаря ви за вниманието госпожо председател, господа комисари, скъпи колеги. За съжаление се намираме в положение, в което вместо да се, да се справя с а, миграционната криза, Европейския съюз а, избягва истинският проблем, опитвайки се да разреши само поселиците. Това е един проблем, който надхвърля границите на Европейския съюз и за да бъде разрешен се нуждаем от а, усилия от, всич, от различни държави. Проблемите, които обясняват днешната криза, са споразумението Шенгенското пространство и регламент от Дъблен. Основната част от тежестта за кризата се понася от а, страните, на които се намира външните граници на Европейския съюз. И е безсмислено да сочим с пръст дадени държави. Факт е, че тези страни, тези страни, страните на външната граница не могат да бъдат оставени да се оправят сами без никаква подкрепа. Очевидно е, че проблема трябва да бъде споделен от всички държави. В противен случай ще продължаваме да се въртим в кръг, без да се вземем сериозно с решаване на проблема и той само ще се влуши допълнително. Благодаря ви. Благодаря думата има госпожа Рената Зоме. Благодаря, госпожо председател. Е, трябва да кажа, през последните седмици много се ядосвам, когато чуя, трябва ни европейско решение за беженската криза. Ами имаме го, имаме много добри закони. Да, добре, тук и там трябва да има подобрение в е, извънредна ситуация сме, но законите, които имаме, не са лоши. Много държави членки обаче не ги спазват. Това е. И това гражданите трябва да разберат те трябва да разберат, че се игнорират законодателството на Европейския съюз. Не може а, държавите членки да не спазват нито законодателството, нито да спазват обещанията, които са дали. Така не могат да се дават средства за бежанците, не може да се увеличи финанс, финансовия ресурс и човешкия ресурс на Фронтекс. Турция не получава обещаните 3 милиарда евро. А какво са всъщност 3 милиарда евро? звучи много, но колко пари бяха дадени на Гърция? Помислете колко по-ефтино в кавички ще, са задържави, ще задържавите членки да платят тези 3 милиона, отколкото да поемат всички държави, всички беженци и да се грижат за тях в Европа. Къде е, е така наречената солидарност? Явно тя съществува в някои държави членки, само когато става дума за получаване на а, средства от европейските фондове. Но не може така да продължава. Не може държави членки да отказват, да поемат отговорност и да оставят всичката отговорност на другите държави членки. Мисля, че комисията трябва да накара съответните държави членки да поемат своята отговорност. И има механизми за това трябва да се помисли дали в такъв случай тези държави членки да получат чават субсидиите от европейския бюджет. Господин Кофот. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, радвам се да ви видя, господин бивш министър. Както знаете, е, системата от Дъблин рухна, а сега Шенген е следващата система, която ще рухне, ако не направим нищо. Липсва солидарност и единен европейски подход към мигрантската криза. Липсва ефективен контрол по външните ни граници. Прекалено много държави членки не а, приемат тяхната квота от бежанци. Десетки хиляди са мобите за обежище в някои държави и много по-малко са те в други държави членки. Германия, Швеция, Дания, Австрия са принудени да предприемат извънредни мерки. Опитваме се да се справим с големия брой бежанци. Европа обаче не може да се справи с първопричината за бежанската криза. И разбира се, не може да си сътрудничи солидарно. Едва четири държави членки постигнаха целта от отделяне на необходимите финансови средства – които ще бъдат използвани за създаването на агенцията. Моля ви, в комисията и в съвета, действайте, накарайте държавите членки да поемат своята част от отговорността, както за бежанците, така и за борбата с първопричините, които карат хората да бягат. Благодаря. Господин Диас Демера. Сеньора, Шенген está en peligro y debe ser Дами и господа, смятам, че шенгенското пространство е поставено под заплаха и трябва да го защитим. Колкото и да е тежко положението, не може да поставяме под въпрос нашата свобода на движение. Също така трябва и да спасим човешки животни. животи. И трябва да се насочим в две посоки. На първо място трябва да сложим край на войната в Сирия. А на второ място трябва да поемем собствената си отговорност за изграждане на инфраструктурата, за прием на беженци и също така да поемем нашата отговорност за обещаната финансова помощ. С това молявам съвета и комисия да постигнат най-накрая споразумение за от това как ще, откъде ще намерят средствата за пакета от 3 милиарда евро помощ за Турция. Тази помощ също така би трябвало да бъде обвързана с ясно определени условия. Трябва също така и горещите точки да започнат да функционират напълно. Всяка държава членка трябва да поеме своята отговорност. Независимо дали става дума за страните, в които се извършва идентифицирането и регистрирането на беженците, или страните, които би трябвало да поемат ам, преместването на бежанците и тяхното социално-економическо интегриране. И това трябва да продължи, докато не приключи конфликта. Защо сега говорим за хора, които искат да се върнат в родината си, те детем искат да живеят? Тук говорим за изваредно положение, което ще бъде временно. А междувременно трябва по-добре да, да осигурим сигурността на външните ни граници а онези, които не попадат под разпоредбите на международната закрила, също трябва да ми обърнат внимание, но по друг начин. Благодаря ви, госпожа Киенги има думата. Condivido pienamente quanto detto dalla Commissione e da... Благодаря. Абсолютно подкрепям това, което каза комисията и съветът и подкрепям техните мерки, но сме много още далече от общи мерки и се опасявам, че няма да намерим общи мерки, ако след тези разисквания не последват общи решения, не последват решения за прилагане на мерките, мерки, които с, по които са се споразумели съветът и комисията. Беженската вълна няма да намалее, ако не изработим дългосрочни и краткосрочни мерки. Имаме нужда от правна рамка. Човешките права трябва да са спазени, но решаващото е стратегията за връщане на бежанци. Ако не действаме, популизмът в Европа ще се разшири и ще загубим една от най-важните си ценности, а именно свободното движение на хора. Госпожа Гресле. Благодаря. Господин комисар, вие сте много смел, защото работихте смело през последните месеци за управление на беженската вълна. Почти 80% от средствата отиват за тази политика. А колко средства всъщност обаче от парите, които даваме за беженци, стигат до беженците? И освен това ме интересува друг един въпрос. Какво могат да направят а, тръстовите фондове, което други средства и инструменти не могат да направят? Аз подкрепям предложенията на комисията и се обръщам към държавите членки, които печелят от солидарността да я прилагат, защото те също трябва да покажат солидарност, както каза и госпожа Зомер. Смятам, че езикът на парите е еднозначен език. Не става дума само за Гърция, Италия и, или други страни. За всички нас става дума. Много колеги трябва да разберат, че ако мълчим, и нищо не казваме. Проблемите няма да се решат. Трябва да назовем проблемите, за да намерим решение за тях. Господин Мецола. Благодаря, госпожо председател. Стоя тук през последния един час и продължавам да мисля, че е добре, че водим тази дискусия, но а, неизменно всички смятаме, че нашите граждани очакват доста... и действия от наша страна доста неотложни обстоятелства се случват и това води до загуба на доверието в политическия процес. Особено в контекста на липса на политическа воля за Шенген. Трябва да разберем, че нямаме вътрешни граници, защото обещахме, че външните ни граници ще бъдат сигурни. Тези две неща са взаимосвързани. Повярвахме на държавите членки, че ще изпълнят задълженията си, като в някои случаи бяхме разочаровани. Ясно е, че се нуждаем от повече и по-силни мерки. Това обаче няма да е достатъчно. Нуждаем се от хилистичен глобален подход, който да вземе предвид всеки един аспект. Относно връщането, да, хората трябва да се връщат при пълно спазване на принцип принципа за забрана за връщане. Тези, които търсят закрила, трябва да имат възможност да я получат, но тези, които а, са недопустими за закрила, трябва бързо да бъдат върнати обратно. Тези, които наистина се нуждаят от закрила, трябва да могат да я намерят в Европа и в други сигурни държави. Разбира се, че има предизвикателства, но хората, които бягат от война, трябва да могат да се ползват от правата си, но при условие, че спазват ценностите, върху които почива Европейския съюз. На следващо място, обезпокояващи са ам, последните а, събития. Случилото се в Кьон ни показа, че трябва да се справим с проблема. Нека да се справим с омразата. Политиците също носят отговорност в това отношение. Нека не пренебрегваме този момент. Благодаря. Благодаря, господин Хосе Фернандес. Добре, сеньора президент, сеньора комисар. Много ви благодаря, госпожо председател. Господа комисари, представители на съвета, ако искаме да се справим с проблема с бежанците, трябва да започнем с спазването на ценностите на Европейския съюз. Трябва да ги приложим на практика чрез осъществяване на осезаеми действия. Както го описа Робърт Шуман през 1950 година, имаме нужда от осезаеми действия, за да постигнем напредък. По този начин може да постигнем мира, можем да се справим с предизвикателствата. В конкретния случай предизвикателството с бежанците. Имаме нужда от солидарност, но това не значи просто да приемем всички. Солидарността означава също така организация, защото някои държави членки получават милиони евро от фондовете на Европейския съюз, след което се оказват неспособни да отделят дори и един евроцент за разрешаване на, този, на тази криза. Така че очевидно, че сме изправени пред проблем. Очевидно, че има много въпроси, на които няма отговор. В някои случаи държавите членки отказват своят принос. А тогава какво да кажем за приноса, за помощта, която даваме ние на други държави? Помощта, която даваме на Йордания и Ливан, например. Как може да гарантираме контролът на тази помощ? Имаме нужда от прозрачни, подотчетни действия и то възможно най-бързо без радикализъм и национализъм. Благодаря ви да му да му госпожа Когаца Билт. Госпожо председател, когато държавите, член, докато държавите членки вземат решения, през това време деца умират. Трябва да казваме да запазим достоинството на, на е, хората, но не ние сме в криза, децата са в криза, беженците са в криза. Ние трябва да защитим тези хора. Има, няма национални решения за този проблем. Има имаме следните инструменти на разположение, регистрация, презаселване, но това, което ни липсва е воля и споделяне на отговорността. Поне може да дадем средствата за бежанците в Йордания, в Ливан, в Турция и да се борим по категорично с трафикантите. Може да укрепим фронт, Фронтекс. Мигрантите имат проблем тук, не беженците. Турция е част от решението в краткосрочна и дългосрочна перспектива, но не всички, които идват в Европа, могат да останат. И вземането на отпечатъци може да, може да помогне тук за да се направи разликата между беженци и мигранти. Важно е да укрепим граждан, е, границите, външните граници, за да запазим вътрешната свобода на движение в Европейския съюз. Сега е настъпило времето държавите с членки да поемат отговорността си и съвета да не си играе с огъня. Благодаря. А сега преминаваме към любимата ми процедура спонтанните изказвания. А, много закъсняваме. Нямаме време и за съжаление трябва да избера да дам думата само на някой от всички желаящи. Госпожа Шавле. Vážený pane místo předsedo, eh, pane... Благодаря. Уважаеми заместник председател, уважаеми господин комисар, уважаеми господин министр, трябва да реагираме бъз... бързо, защото ситуацията не, не се облегчава. Европейският съюз трябва да се погрижи за децата. Децата са най-уязвими от всичките уязвими групи. Трябва да създадем инструмент, чрез който да осигурим сигурността на децата. Деца, които са без предложител. Те трябва да бъдат подслонени в сигурни центрове и да не са бездомни по нашите улици. Върху това трябва да се концентрира Фронтекс неотложно. На второ място граничните охрани. Охраняването на морските граници. На 18 февруари още съвета трябва да предприеме конкретни мерки. Това е необходимост за по-нататъчна солидарност. Господин Анмахат. Господин председател, хиляди бягат от репресиите и от войната, за да дойдат в Европа. Европейските договори защитават правата на човека, сред които е правото на убежище. Някои от тези хора търсят убежище в Европа. Робер Фико в Словакия, например, държи расистки а, речи А доколкото знаем, господин Юнкер скоро ще вземе решение във връзка с държавите членки, които не изпълняват обещанията си. Може да ни кажете нещо повече по този въпрос. Благодаря ви, Хилде Валтманс. Dank u wel, eh, meneer de voorzitter. Ik wil eigenlijk heel kort een reactie geven op collega. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко това, което каза господин Киркоп. Луи Мишел бе много разочарован, че не получи думата и господин Кирков каза, че той би стрелял върху срещу беженците. Так това не може. Това исках да кажа за господин Кирков. А сега по същество. Не може да си взимаме отпуска. Не може да спим, докато хора умират. Знаем какви реше предприемат. Те са ясни. Десет хиляди деца, които са изчезнали. Искам да ви попитам, как смятате да ги намерите? Какво смятате да направите? За да ги <laughs> извлечете от ръцете на престъпниците. Децата се различават по цвят на кожата виждам, че расизмът и в моята страна започва да се възпуща. Какво смятате да направите, за да не се разпростре? Хора с друг, друг цвят на кожата трябва да имат добро бъдеще в Европа, достойно бъдеще в Европа. Благодаря, господин Христегонос. Κατά της Ελλάδας για Чухме критики отправени към Гърция за забавянето с създаването на горещите точки на Егейско море. Но трябва всички да се сметка, че една страна е изправена през безпредседент, пред безпредседентна финансова криза се сблъсква с обективни трудности при управлението на подобни огромни потоци от мигранти и беженци. Потокът през 2015 година беше 10 пъти по-голям в сравнение с 2014 година. Гърция положи огромни усилия, но вместо това вие се обръщате към режима на Ердоган, който много често не спазваше обещанията си пред Европейския съюз. Той изпраща всички тези хора към Гърция, към Европейския съюз и едновременно с това иска още пари от нас. По този начин само подкрепяме економиката на страната и наливаме средства в хазната на режима на Ердоган. Мисля, че трябва Европейската да появи истинска солидарност към Гърция и да се наложи санкции на режима на Ердоган. Джамука Бонано има думата elnök úr köszönöm a szót! Ebben az összevont vitában a migrációról lenne szó. Благодаря, господин председател. Трябва да, когато говорим за миграцията, говорим и за бежанците. Искам да цитирам един католически свещеник. Повечето от хората, които идват тук, не искат да се приспособят. Това са хора, които бягат от война. Те не искат да се приспособят тук, те искат да ни нападнат, да ни завземат. Това са изказвания, с които трябва да се справим. Това е престъпление срещу бежанците. Такива едни изказвания. Според мен, парламентът се подвежда, ако слуша такива изказвания. Не смятам, че нашите граждани искат това. Те не са ни избрали за това. Господин Ропе. Ačiū pirmininkė. Laisvo judėjimo sistema, kitaip vadinama Schengen erdvė, благодаря ви, господин председател. Свободното движение на хора, шенгенското пространство са важни постижения за Европейския съюз и ние трябва да ги съхраним. Трудно мога да разбера изказването на някои политически лидери, които твърдят, че не трябва да се отпускат финансови средства, за да се реши мигрантската криза. Същите тези хора Говорят и за преустановяването на шенгенското пространство за определен период от време. Твърдят също, че това няма да ни струва нищо. Аз обаче бих искал да кажа, че без а, финансови средства няма да може да решим настоящата криза. Необходимо е да разберем, че ако не предприемем действия сега, сметката ще ни излезе още по-солена. Необходимо е да се предвиди възможност за всяка държава членка временно да върне контрола на границите си. Мога да разберат защо някои държави членки искат да засилят подобен контрол, но термина временен контрол е най-важният. Благодаря ви. Господин Едман. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, много ви благодаря, господин председател. Дами и господа, И аз бих искал да кажа няколко думи за Шенген, който е наше общо постижение. Би трябвало да се гордеем с него и да го защитаваме. Това е един много смел, много иновативен проект, който в продължение на години беше основната емблема на Европа. Шенгенското пространство, Шенгенската зона е в основата на свободното движение на хора и стоки, в Европейския съюз. И ако премахнем Шенген, това ще е свързано с огромна цена, която не може да си позволим. Ето защо трябва да положим всички усилия, за да засилим системата. Трябва да защитим външните си граници и да предприемем бързи и ефикасни стъпки в тази насока. Също така, трябва да обърне внимание на партньорството ни с Турция с цел справяне на проблема с мигрантите. Вече започнахме с редица адекватни стъпки. Сега трябва да гарантираме, че споразумението се спази двете страни. Благодаря ви думата има госпожа Анна Гомеш. Е Благодаря. Аз се почувствах горда миналата седмица да съм португалка, португалският парламент бе против датския закон, закона против събирането на семейство, на семейства. Такива закони подкрепят екстремистите. Хората са в Италия, в Гърция. Не бива да смятаме, че само на повърхността ще се справим с кризата. Е, контролът, контролите няма да са крайният отговор. Те само ще задълбочат страданията на бежанците. Трябва да сме много внимателни. Трябва да кажем на министрите, че беженците трябва да бъдат прияти от всички. Трябва да инкриминираме трафиканската дейност. Не бива да допуснем тази търговия с човешки същества да продължи. Трябва да има легални пътища за миграция. Благодаря. Господин комисар Хан. Имате думата. Благодаря. Господин председател, господин министър, уважаеми дами и господ, господа, госпожо Гресле, аз разбирам интелектуално, рационално вашето изказване, но искам въпреки това да благодаря на а, почти 150 депутата, които се изказаха, за тяхното присъствие и за техните коментари. Мисля, че съвсем ясно, че е разумно да помогнем на страните, които подслоняват бежанци, които са до Сирия и които подс... приемат като първи страни бежанци. И то от хуманна гледна точка, защото има бежанци, които са бежанци в Сирия. Това са 7-8 милиона бежанци, които са в съседните страни. А на тези хора трябва да помогнем. Те да останат в региона и да осъществим възможността тези хора при един евентуално скорошен мир, да се върнат в страната и да я възстановят. Това е голямо предизвикателство е, да се изгради отново една страна, страна, която имаше 23 милиона души. И всяко евро, което може да инвестираме тук, <clears throat> а не само в Турция, в Ливан и Ордания и в части от Сирия и Ирак е добра инвестиция. Също и от гледна точка на Европейския съюз. И това казвам специално и се обръщам тук специално на някой, към някои финансови министри, които имат друго становище по въпроса. Сега за 3 милиарда за Турция. Нещата изглеждат последния, последния начин. След трудностите сред държавите членки, комисията в крайна сметка реши и господин Белге ще се спре на вашата критика. Решихме за две години да повишим тези средства от бюджета на 1 милион и се надяваме, че останалите 2 милиона да дойдат от страните, от държавите членки по-лесно. Тези 3 милиарда са един максимум даден за две години и те имат целта да намалят беженския поток от Турция. Тези средства трябва да се инвестират в сирийски лагери в Турция, да финансират здравеопазването, образованието и подслона на бежанците. Тези средства ще се управляват от нас, от моите сътрудници в комисията. В Турция естествено има един консултантски статус. Естествено допитваме се до турските власти, къде най-добре да се инвестират тези пари, но управлението подлежи на нашите служби. Освен това, ще има средносрочен преглед на абсорбцията на тези пари и ще има яснота за какво са отишли тези милиарди. Тези 3 милиарда са само част от един общ план за действие, за сътрудничество с Турция. И това го казвам, защото винаги има критика в, и в медиите, и в подобни дебати на днешния, че в Турция има нарушаване на човешките права, нарушаване и неспазване на европейските стандарти и ценности. Но именно при подготовка на, на, за отваряне на глави 23 и 24 мога да ви кажа, че няма да правим отстъпки от нашите стандарти. Тези стандарти трябва да бъдат достигнати. Да, господин Пъга, и аз бих си пожелал да имаме по-прости и по- прегледни финансови механизми. Но ние сме поставени пред предизвикателството дали да помогнем или да се загубим в институционални дискусии за допълнителни бюджети и така нататък. Въпросът е същия като въпроса за това дали да изпратим при един пожар пожарната или да обявим първо обществена поръчка за пожарна. Така че трябва да дадем тези средства и много благодаря на екипа на госпожа Георгиева и на самата госпожа Кристалина Георгиева, че реагира много бързо и надлежно. И още нещо. Състава на беженската вълна, особено от Западните Балкани, доста се промени може да кажем, че по-малко от 40% от е, беженците са наистина сирийци. Другите комисарят на ОНЕ по беженците каза, че 45% от афганистанските беженци са родени в Иран. Значи не знаем точно за какво става дума. Тук сложността на състава на бежанската вълна е голяма и се заслужава да обсъдим този въпрос от геополитическа гледна точка. Може да сме силни. Може да сме силни, ако обаче може да осигурим своите граници. Това трябва да е най-големия ни приоритет. Само така може да е, защитим Шенген. Шенген, който е в полза на нашите граждани. Шенген, с който гражданите са свикнали. Централна Европа предоставя в този смисъл една безгранична мобилност. Така че това трябва да е нашият най-голям приоритет – защитата на външните граници. И се надя... надявам преговорите в съвета да доведат именно до този резултат. Надявам се скоро да постигнем ясен резултат, който освен това да бъде и приложен. Благодаря. Благодаря господин комисар. Следващият оратор е комисар Аврамополос. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да ви благодаря за тази ползотворен, подобен на маратон по своята продължителност и нуждата от изтръжливост дебат. Но то наистина беше много полезен. Радвам се, че всички споделяме една и съща цел да сме на висотата на ценностите на Европейския съюз, като зачитаме правата на бежанците и едновременно с това гарантираме запазването на целостта на шенгенското пространство едно от най-осезаемите достижения на европейската интеграция. Не съмнявайте, Европейската комисия ще използва всички инструменти на нейно разположение, за да го стори, както стана много ясно за пореден път днес. А сега няколко думи на гръцки. Към добрите ми приятели, гръцките членове на парламента. От само себе си се подразбира, че всички държави членски на шенгенското пространство са задължени да прилагат задълженията си съгласно шенгенските достижения. Но за пореден път искам да бъда съвършенно ясен. Никога, никога не е ставало въпрос дадена държава членка на Шенген да бъде изключена от шенгенската зона. Дори не се споменава подобна възможност. Редица от а, слабостите, които бяха споменати, се държат на огромните бежански потоци. Мисля, че всички признаваме този факт и а, тези потоци биха могли да бъдат а, спрени чрез солидарното страна на държавите членки и Европейската комисия. Пряко и непряко Европейската комисия е рамо до рамо с Гърция и всички други държави, които в момента са подложени под натиск. Исках да го, подъл... да го подчертая съвсем ясно. Сега ще продължа на английски. Бих искал да кажа няколко думи и да отговоря на казаното от е, Ги Ферховщад в началото. Създаването на горещите точки и целта, която преследваме, до голяма степен съвпада с проекта за спешните центрове Рапид за миграция, която предлага ще самият а, Хофштадт. Всички агенции, всички заинтересовани агенции на Европейската комисия ще съберат тези горещи точки. Те вече работят на място заедно с НПО, за да може възможно най-бързо да бъдат идентифицирани, регистрирани и да се снемат пръстови отпечатъци на пристигащите мигранти. Европейската комисия полага усилия за координация. но това няма да засяга граничен контрол на държавите членки. Това е съвсем ясно. Но държавите членки, съгласно принципа на солидарност, би следвало също така да гарантират и да осигурят помощ на държавите членки, които са по граници да се справят с безпредседентния натиск. Суверенитетът на държавите членки е гарантиран от договорите. Да, има забавения, но е погрешна стратегия, да се променя стратегията под натиска на паниката. И в това отношение напълно съм съгласен с изказването на председателя на Комисията по основни права и свободи Клод Мораес. Ще успеем и можем да успеем само ако работим заедно. Гърция ускорява прилагането а дебатите, като този, който проведохме днес тук, за пореден път отправят правилното послание към всички правителства, а именно, че те трябва да поемат и изпълнят своят част от ангажимента. Комисията ще продължи да играе своята, ча... своята роля и няма да спрем до тук. Няма да спрем до тук с прилагането на цялостният подход отразен в програмата на Европейския съюз в областта на миграцията. През март ще обявим допълнителни мерки, които ще бъдат предприяти. Също така през месец март възнамеряваме да излезем с ново измерено предложение за делегетните граници. Възнамерявам също така да предложим един амбициозен пакет по отношение на мигрантите, който да, да включва и възможност за преразглеждане на дъблиската система. инициативи за интеграция и преместване на бежанците, както и инициативата за синята карта ще бъдат част от пакета. Разчитам на пълната подкрепа на Европейският парламент в процеса на изготвяне на тези предложения. Както вече казах, всеки трябва да поеме своята част от отговорността, да свърши своята част от работата, а не да си крием главата в пясъка и да търсим лесни решения, каквито, за съжаление, не съществуват. Очаквам с, очаквам с търпение съвместна ни работа по предстоящите предложения. Чака ни много работа. Нека да я свършим заедно. Благодаря ви за вниманието. Евхаристо, dziękuję bardzo panie komisarzu. Много ви благодаря, господин комисар. Uh, Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин комисар, членове на Европейския парламент, нека най-напред да кажа, че високо ценя коментарите, които направихте по време на тази дискусия. Разбирам и някои от фрустрациите, изразени от членовете на някои политически групи. Миграционния поток е стрес-тест за всички ни, за нашите държави, за доверието в и между нашите общества. Според мен няма смисъл да се използва дискусията за убежище за политически цели. Това е лукс, който не можем да си позволим. Действителността е изключително сложна и проблемът е хуманитарен. Затова не можем да излезем и с лесно решение. Солидарността остава от ключово значение, но съм съгласен с повечето от колегите, които казаха, че е, е добре да имаме нещо на хартия, но най-важно е как го прилагаме. Председателството работи активно с държавите членки, за да може да имаме мерки с Турция, с Гърция, за западния път, за балканския път, както и за пътя през Йордания. Търсим модел, който да сложи край на бизнес модела на контрабандистите. Трябва да сложим край на тази дейност. Всеки ден се изправям пред опасенията и фрустрацията на хората, които казват, че не могат повече да търпят трагедията в морето. Песимистичната паника също не ни помага. Нека да кажем и няколко думи за ценностите и за горещите точки. Да кажем няколко думи и за въпросите, свързани с бъдещето на Шенген. Да кажем нещо и за принципа за забрана за връщане и финансирането на структурата за беженци в Турция. Повечето от членовете на вашия парламент, не всички, е, заявиха, че това е изпитание за европейските ни ценности. Трябва да разберем, че не можем да се успокояваме по отношение на реакцията на обществото. Съвет осъзнава трудната ситуация на беженците, които бягат и се опитват да стигнат до Европа правим всичко възможно, за да подобрим ситуацията на тези хора. Господин Питела а, каза, че нашите ценности а, са заложени на карта, но това води до страх, до конфронтация в нашето общество. Има, разбира се, и насрещни реакции на страха. Затова трябва да потвърдим нашите демократични ценности. Изключително важно е да осъзнаем, че всички ние заедно трябва да изградим някакъв консенсус. Чух доста разнопосочни виждания в това отношение. Но трябва да намерим някакво решение, за да може да се справим. По отношение на външната политика, нека да спомена, действията предприяти от държавите членки и съвета в подкрепа на ВКБ на ООН в много от лагерите в Иран, в Либия, в Турция. Беженските лагери ще могат да се възползват от нашата помощ. Аз се връщам от Адис Сабеба и мога да ви уверя, че внимателно ще следим и прилагането на споразумението от Лавалета. Паралелно с тези мерки Европейския съюз работи по създаването на капацитет за прием на бежанци в засегнатите региони. Въвеждат се процедури, специални процедури за бежанците и техните семейства до възможността за връщането им в страната. Предприемат се многобройни мерки за подобряването на положението на бежанците. Много може да се каже а, за кризата, но нека да оставим думите за а, някоя друга дискусия. Сега за горещите точки. Вярно е, че действаме прекалено бавно. Но мрежата от горещи точки в Италия и Гърция е ключов елемент за намаляването на миграционния натиск трябва да се отсеят тези граждани на трети държави, които действително се нуждаят от закрила. Горещите точки имат за цел и да предпазят шенгенското пространство. Очакваме оценката на Европейската комисия във връзка с действието на горещите точки. Самия съвет от своя страна следи всичко, което се случва на място в рамките на IPCR доклада. Наистина, основното ни предизвикателство е следното. Ако искаме от думи да преминем към конкретни действия, трябва да бъдем активни. В Европейския съюз приемахме много дългосрочни цели в областта на развитието, на сътрудничеството, но тук се нуждаем от незабавни мерки, нещо, към което, нещо с което не сме свикнали. бихме могли да отложим и някои от основателните критики, които ни бяха отправени. Имаме напредък от декември насам, трябва да го признаем. Две допълнителни оперативни точки в Сицилия, в Италия и в Гърция бяха създадени – Капацитета по прием на Италия и Гърция също бе увеличен чрез подкрепата на държавите членки и специализираните европейски агенции и агенцията на ООН. Продължаваме да сме също толкова високо ангажирани към постигането на резултати. Надяваме се, че ще отбележим бърз напредък във връзка с приема на мигранти. Относно снимането на пръстови отпечатъци, Италия каза, че по-настоящем на 100% е снела пръстови отпечатъци, което е невероятен напредък. Гърция бе информирана също така, че бежанците могат да напускат страната само с ферибот, ако разполагат със съответните документи. Гърция трябва да получи и допълнителна апаратура в рамките на Евродак. Шенгенското пространство е краегълния камък в европейското сътрудничество и интеграция. Постоянният беженски поток през последните месеци доведе до това седем държави Германия, Австрия, Финландия, Нидерландия, Словакия и Швеция отново да върнат граничния контрол. Временното възстановяване на граничния контрол се вписва в е, достиженията на европейското законодателство в областта на Шенген. Разбира се, въпросът е спорен, тъй като миграционният натиск продължава, времето тече. Решението ни е да се предприем, да се приеме изявление на комисията в рамките на член 26 на шенгенското законодателство, преди да изтече срока, в който държавите членки могат временно да върнат граничния контрол. Шенгенската система е в сърцевината на европейското законодателство, както вече споменах. Министрите на вътрешните работи в Амстердам през януари обсъдиха въпроса и дадоха подкрепа на Европейската комисия да излезе с препоръки по смисъла на член 26 от Шенгенския кодекс. Идеята е да се запази Шенгенската система – всички ще направят всичко възможно, за да може да си сътрудничат с Европейската комисия и с Европейския парламент, за да може засегнатите държави членки да намерят единно решение. На връзка с принципа за забраната за връщане, няколко коментара имаше в това отношение. Разбира се, този принцип е изключително важен в рамките на нашата политика, за да може да се облегчи миграционния натиск и да се идентифицират тези, които действително се нуждаят от закрила, Съвета ще работи по ам, оперативното действие на мрежата от горещи точки в рамките на механизма за а, установяване, прият през 2015 година. Принципа за забрана за връщане си остава изключително важен принцип в този контекст. За Турция бих искал да кажа, че изготвянето на единен европейски списък на сигурните държави е а, доста сложна тема и тя продължава да се обсъжда, като окончателното решение, разбира се, ще бъде взето след внимателно проведена оценка. Относно съвместния план за действие с Турция, който а, бе прият през октомври на заседание на съвета, както знаете, е част от а, взаимната ангажираност, взаимното доверие и в отговор на господин Верховстат бих искал да кажа, че това не означава, че автоматично средствата ще се изпратят на Турция. Ще трябва да получим необходимите гаранции от турското правителство. То ще знае, че това не е просто карт-бланш, която даваме. Всичко зависи от положението на бежанците в Турция. Господин Обрехт, ако не се лъжа, в този контекст упомена и МФР. В Амстердам миналата седмица проведохме конференция, в която участваха много оратори и много от тях казаха, че кризата показва, че трябва да имаме по-гъвкав европейски бюджет. По този начин ще разполагаме с необходимите ресурси, за да се справим с неочакваните предизвикателства и за да може да продължим напред. Разбира се, ние в рамките на нашето председателство ще се опитаме да помислим как да внесем повече гъвкавост в бюджета. Гъвкавост, която ни е нужда в контекста на тази криза. Благодаря ви, господин председател. Данкевел. Dziękuję бързо, пани ministrze за wystąpienie. замекам. Благодаря господин министр. <clears throat> С вашето изпълнение